Good morning, colleagues. Добро утро, колеги. Мисля, че можем да започнем нашето заседание. Първо, е, смятаме проекта за дневен ред за прият, нали така? Няма възражения, така можем да продължим направо към е, точка трета, защото втора съобщение няма нищо. Економически диалог и е, размяна на становища с Пьер Карло Падуан – председател на Екофин и министър на економиката и финансите на Италия. About the Italian presidency priorities. Той първо ще ни разкаже за приоритетите на италианското председателство в областта на економическата политика. Разбира се, е, като част от економическия диалог е, в рамките на европейския семестър ще бъде възможно да се обсъдят и тези въпроси, както и конкретните препоръки по отделни страни. Добре дошъл, казвам на министър Падуан и му давам думата. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Е, ще е, направя уводното си изложение на италиански. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, много се радвам, че имам възможност да представя пред вас приоритетите на италианското председателство по, е, през второто полугодие на 2014 година. Е, зная е, колко важна е ролята на вашата комисия при определенето на економическата и финансовата политика на Съюза и с един конструктивен диалог и сътрудничество ще можем да се възползваме от вашите познания и опит. Преди да премина към предизвикателствата е, и трудностите, които се очакват, е, бих искал да благодаря най-сърдечно на гръцкото председателство за отлично свършената е, работа и съгласуването на дейността с Европейския парламент. В своето качество на председател на ЕКОФИН ще продължа да работя по всички досиета, които бяха започнати през едните месеци. Италия поема председателството на съвета в един изключително важен момент от институционална, социална и економическа гледна точка. Нуждаем се от обновление на всички основни институции на управлението на Европа. В социален план натрупаните напрежения през годините на кризата доведоха до големи трудности в напредъка на европейския проект. На етапа на управлението на економиката, трябва да имаме предвид, че макроекономическата политика, банковата криза ни задават много важни задачи за реалната економика, за растеж и заетост. съвсем ясно се очертава кои са, кои са предизвикателствата в заключителния документ на Европейския свет от 26 и 27 юни. Държавите и правителствените ръководители отбелязаха, че по равнищата на безработица, на бедност, на социално изключване са неприемливи и а, за това очертаха необходимостта от политиката на растеж. Политиката на растеж и за създаване на нови работни места трябва да заеме централно място в дейността на новия състав на парламента. Устойчивият растеж е предусловие и за стабилизиране на финансите и за устойчиви публични финанси финанси. Така стигам до момента, в който трябва решително да обърнем дейността си към растеж и заетост. Това искат от нас гражданите на Европа и работната програма на италианското председателство предлага редица дейности за постигането на тази цел. Стратегията за растеж, която ние предлагаме, се основава на три стълба – по-голяма интеграция, структурни реформи и инвестиции и финансиране на растежа. Интеграцията винаги е била основен път за растежа на Европа. Нуждаем се от повече вътрешен пазар, повече глобална интеграция и в рамките на стратегията Европа 2020 имаме уникална възможност да ориентираме економическата политика по един интегриран начин на европейско равнище към инвестиции и структурни реформи. Стратегията 2020 година трябва да бъде пренасочена към най-основните фактори за растеж, преди всичко укрепване на вътрешния пазар трябва да постигнем по-тясна връзка между инструментите и целите. Председателството представя своите цели в рамките на Европа 2020 година и най-вече инвестиции в човешкия капитал, научните изследвания и иновациите, което ще създаде благоприятни възможности за финансиране в дългосрочен план на реалната економика в ключовите сектори, като, например, МСП инфраструктурата. Вторият стълб, който е тясно свързан с първия, е структурната реформа. Тя е основен фактор за растежа. Усилията за реформи винаги трябва да се съгласуват както на национално, така и на европейско равнище. Успехът в тази връзка зависи от общите ни усилия. Реформите, разбира се, се облягат преди всичко на особеностите на отделните държави членки и на тяхната отговорност, но имаме и споделени отговорности и предизвикателства, чието преодоляване ще бъде от полза за всички държави членки. За да бъдат успешни реформите, са необходими и подходящи стимули за тяхното реализиране, защото реформата означава разходи, политически, социални, економически, които се проявяват веднага, но е, в по-дългосрочен план не може това да компрометира постигането на по-висок растеж и заетост. Затова е необходимо е, нашите е, правила да улесняват структурната реформа. Не говоря тук за корена промяна е, на правилата, а говоря за е, тяхното преразглеждане, за по-пълноценно използване в полза на Европа съгласуването на всички решения ще ни помогне да постигнем положителен мултипликационен ефект. Третия стълб на стратегията е финансирането на растежа и публични и частни инвестиции. Драматично е положението в Европа по отношение на финансирането и инвестициите на растежа и трябва да се постигне поврат с реформите, които ще се отразят и на финансирането на инвестициите, за да може да има по-благоприятни условия за инвестициите в дългосрочен план на равнището на финансовите инструменти трябва да бъдат привлечени и частни инвестиции, както и е, средства от е, европейските фондове, от е, ЕЦБ, от националните инвестиционни институции. Трябва да се проучат всички възможности, за да може по-пълноценно да се използват средствата. За целта обаче необходима политическа воля. Интегрирането на пазарите, структурните реформи, финансирането на растежа са трите измерения – без които не могат да се постигнат нашите цели. Съвета е, ЕКОФИН е, ще продължи да работи в е, тази посока, както и до сега. В тази връзка мога да кажа, че Банковия съюз ще допринесе категорично за постигането на, на целите ни и единния надзорен механизъм, който възнамеряваме да укрепваме съвместно с Европейският банков орган ще ни помогне да направим по-успешни тестове за стрес и в съобщението на Комисията за дългосрочното финансиране на европейската економика бихме искали да подберем онези предложения, които ще допринесат за реализирането на поставените от нас цели. Що се отнася до мерките, които са предложени от комисията, ние се надяваме и на вашето участие, за да можем да постигнем една комплексна структурна реформа. Бих искал да припомня, че имаме и сложната тема за структурната реформа на банките. Трябва конструктивно да работим по тази посока, за да можем да постигнем политическо съглашение по този въпрос през идните години. По време на нашето председателство възнамеряваме да продължим да работим по останалата част от досиетата в финансовата област с целта да постигнем политическо съгласие в съвета и стабилизация по тези теми бих искал да отбележа мерките за дългосрочно финансиране, мерките по отношение на плащанията и sui fondi del mercato monetario. Също толкова а, важна е работната програма по фискалните а, теми. Тук предлагаме да се е, намалят административните разходи, административната тежест е, за е, участващите в системата с едно фискално упростяване ще ни създаде необходимата рамка, за да се работи по-ефикасно и да се е, води по-успешна международна борба с укриването на данъци. В тази връзка е, бих искал е, да припомня предложението за административно сътрудничество по фискалните въпроси и необходимостта от нов глобален стандарт за автоматичен обмен на финансова информация. По въпроса за социалните данъци имаме няколко досиета, по които ще продължим да работим на основата на анализите в рамките на проекта БЕПС, което е, е проекта, изучаващ ерозията на данъчната база и на е, печалбите, в, е, лансиран от ОССЕ. Единната данъчна основа за корпоративния данък е друг досие, по което ще задълбочим работата си. Данъкът върху финансовите операции също е една тема, по която италианското председателство ще продължи да работи. Дълъг е списъкът на тези досиета и не е възможно те да бъдат представени в няколкото минути, с които разполагам. За това бих искал да задълбоча по-подробно тези теми, ако проявявате интерес към тях и зададете въпроси. Уважаеми членове на Европейския парламент. Уважаеми господин председател, за мен е- ще бъде чест да работим съвместно през едните 6 месеца. Благодаря ви за вниманието. Грация, президенте. Благодаря, господин министр. Благодаря и за поканата да участваме в конференцията през ноември. Аз е, е, зная, че е, се работи по редица законодателни досиета, по които неотложно трябва да се предприемат мерки, за да може да се води борба успешно срещу измамите и да се постигне дългосрочно инвестиране. И така Имаме а, сега процедура за а, обмен на мнения. Възможно е да се задават а, въпроси, последващи, уточняващи въпроси. Колегата Христос от НП първо има думата. Заповядайте. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ ни Υπουργό и барусия си тон θεμάτων на секане. Благодаря, господин председател. Благодаря за изложението, което направи министъра. Моя подход ще бъде съвсем кратък. Само няколко приоритета на Гърция като държава с големи економически проблеми. За мен е много важно как, какви, какви са възможностите, перспективите за Франция и Италия. Виждаме успешната германска економика, но виждаме, че има а, и а, проблеми в други държави. Много важно държави с силни европейски традиции, като Италия и Франция също така, да бъдат на, здрава, на здрави економически основи а, Италия не постига необходимите а, заложени цели за економически растеж, график а, на мерките, които са необходими също не се спазва. Виждаме и тенденция за дълга. Съществува публичен дебат по политиките, които те следват, дали те са правилните. И аз имам следния въпрос. Какъв е проблема тук? Политиката или нейното приложение? Какво може да бъде направено според вас като министър на економиката на Италия, за да може двете страни, които са толкова важни от стратегическо значение, да тръгнат отново по правия път? Благодаря. Благодаря за въпроса. Ще ви отговоря в две битности. Първо, като председател на ЕКОФИН, аз споменах в стъпителните си бележки, че много силно вярвам, че във всяка държава членка на Европейския съюз трябва да се спазва определена програма. Има естествено проблеми, които са специфични за всяка конкретна държава и следва да бъдат отчетени, но това не означава, че всички държави членки не трябва да работят за постигане на дългосрочен и устойчив растеж. Винаги съм вярвал, че Европа е изправена пред проблема с нисък растеж и трудности в работната заетост и много преди избухването на кризата. И ние работим по дълбоките щети нанесени от кризата и трябва да работим и по щетите нанесени от кризата, но и по други вътрешно присъщи проблеми. И сега а, нека да говоря като министър на финансите на Италия, защото мисля, че мога да доразвия отговора на въпроса ви. Позволете ми първо учтиво да не се съглася с това, което вие казахте, че поне в случая с Италия няма усилия за реформи. Напротив, правителството, в което аз участвам, ние всички сме насочени към структурни реформи, институционални реформи, данъчни реформи, реформи в пазара на труда и в държавната администрация. Всички тези мерки са необходими, за да може да решаваме проблема, който вие очертахте. Нисък растеж, много нисък растеж в случая с Италия. Растежа трябва да се засили, трябва да се разгледат мерките, които пречат на растежа. Ниският растеж е проблем и за държава с голяма задлъжнялост. И а, решението на проблема с дълга е растеж не, позволете ми да добавя още нещо, което ви споменахте и с което аз съм съгласен. Въпросът е двояк и през предизвикателството също така е двойно. Ние трябва да работим на базата на консенсус, но а, приемането на закон в парламента се отразява във всички средства за масова информа... информация, но изпълнението на този закон не влиза в медиите. Въпрос е изпълнението на съществуващите закони. Благодаря. Втория оратор Елиза Ферейра от името на социалистите и демократите. Благодаря за това, че сте тук. Е, и най-добри пожелания за италианското председателство. Искам да се върна към трите точки, които а, вие откроихте интеграция, структурни реформи, инвестиция, растеж, работна заетост, за да фокусирам вниманието върху онова, което ние имаме предвид в Европа. Говорихме за растеж и стратегия на работната заетост, но няма растеж. Говорихме за структурни реформи, но всъщност става дума за някакви корекции в пазара на труда само. И аз питам как можем да подобрим нашата нашите економически параметри, особено в еврозоната. Мисля, че в момента има шанс. Имаме ново председателство, то е просветено, то иска да решава тези проблеми, но същевременно не може да продължава по-нататък по този път, защото дисбалансите вътре в еврозоната и в Европа придобиват критичен а, размер, социалните аспекти се влушават и имаме сериозни нарешени проблеми. Ние гледаме на италианското председателство с много надежди, но за да може тези надежди да се осъществят, са ни необходими повече конкретни предложения. За какво говорим? За забавянето на процесите на а, корекции, дали ще има един изходя, една нисходяща тенденция в държавите членка, или а, дали говорим да премахнем националния принос за проекти, които се подкрепят от а, структурните фондове, за какво говорим, дали говорим, да извадим от изчислението на дефицита на инвестициите, които са пряко свързани с стратегията 2020 година. Дали говорим за реални програми за инвестиции в цяла Европа, така че да а, създадем нещо като търсене а не само предлагане за европейските предприятели. Какво говорим? Какво разбираме под структурни реформи? Реформи в пазара на труда, на финансовата система, на данъчната система, на социалната система ние а, искаме да обсъдим с вас и да организираме една промяна в начина по който се опитваме да решаваме проблемите. Благодаря, председателя. А, благодаря ви за любезните думи. А, които изискват а, а, подробен отговор. Искам обаче да кажа нещо по две конкретни неща. Първо, в програмата за структурните реформи, тази програма е много богата, в много държави, мога да кажа, като финансов министр на Италия, в Италия ще бъдат много важни тези мерки, в други ще бъдат по-малко важни. Нека да спомена държавната администрация или а, реформата в съдебната система. Това са реформите, които ще бъдат необходими, за да може реформите да действат. Ако държавната администрация не работи, ако системата на водене на съдебни дела в съдебната система е твърде бавна, тогава има някакви пропуски, които са документирани в емпирични изследвания. Вие споменахте един друг стълб – инвестициите. Определено са ни необходими и инвестиции, и повече реформи. Инвестициите са краткосрочна подкрепа Същевременно обаче те водят до дългосрочно подобрение на производствените възможности и ако в економическите структури се въведе и иновации, това ще доведе до положителен резултат. Аз се съсредоточавам особено върху финансовите мерки на инвестициите, както частни, така и държавни. И както казах, трябва да видите взаимодействието на структурните реформи, за да можете да усетите резултати. Но по-нататък в частен порядък ще продължим разговорите сега от ЕКР професор Луке. Господин министр, благодаря, че сте тук сред нас е, и ни предоставихте изчерпателна информация за вашата работа. Ще се присъединя към вече казаното от колегите, че трябва да се направи нещо конкретно. Ще изразя моите безпокойства, свързани с спазването на правилата в Европейския съюз и, и има и доклад за специфичните препоръки. Запознахме се с него и установихме, че много препоръки не са изпълнени или не в достатъчна степен. Ем, някои държавите членки имат проблеми с изпълняването на препоръките или не ги изпълняват достатъчно добре. Има и някои отклонения в изчисленията за това, че трябва БВП да бъде разширен и да бъдат включени нови компоненти, като разходи за научно-изследователна и развойна дейност, както и други разходи, свързани с изчисляване на постъпленията от сивата економика и по този начин да се намалят дефицитите и разходите освен това трябва да се вземат предвид и инвестициите в публично-частните партньорства. С други думи, да има изместване на разходите от един сектор в друг. Предвижат се стимули, свързани с намаляване на лихвите. И ам, на следващо място ам, се говори за гъвкаво тълкуване на правилата, а, определени ам, инвестиции да не бъдат включвани в изчисляването на дефицита. Предвижда се смекчаване е, в този смисъл на правилата. Господин Юнкер също каза нещо по този въпрос. Вие казахте също, че правилата трябва да се използват в дългосрочен план. Означава ли това, че вие сте на мнение, че ам, краткосрочният задължителен характер на правилата а, трябва да се използва в а, полза на един дългосрочен ефект и по този начин а, да се откликне на това искане за смекчаване или по-гъвкаво тълкуване на правилата. Благодаря ви за вашите въпроси. Те бяха доста всеобхватни и като се има предвид времето, което ми остава, ще се концентрирам върху две неща. Нека ясно да заявя, че според мен прозрачността или абсолютната прозрачност на статистическите данни е нещо много важно и е важно за оформянето на политиките и тяхното изпълнение. Беше е, споменато преразглеждане и е, преразглеждането на изчисленията на БВП. Да, това е част от е, статистическите изчисления и трябва да има равни правила за всички държави членки, които правила трябва да бъдат прияти от тях. Сега, за изчисленията за счетоводството, това е нещо друго и трябва да се разграничим от него. Има няколко причини за това. Не трябва да се създават сиви зони, не трябва да се поражда подозрение и трябва да се създаде в такова впечатление, че ние работим съвместно и ам, будим а, доверие а, у гражданите. Това е нещо, което е важно. На второ място ам, благодаря ви, че зададохте този въпрос. Аз споменах използването на правилата, като се имат предвид тяхното, дъл... тяхното дългосрочно измерение. Какво имам предвид с това? Ако е, на сериозно взимаме структурните реформи, е, те е, трябва да бъдат въведени и трябва да се започне от един факт. Ами фактът е, че е, за структурните реформи е необходимо време, за да дадат своите плодове трябва да се вземе предвид освен това, че е, всяка една държава членка има нужда от време и то не една година, а две-три години, за да се берат плодовете от е, а, а, проведените политики. Ако разбира се тези политики са създадени по, по правилен начин и ако мерките се прилагат по правилен начин. Ето защо искам да приканя всички вас много насериозно да вземете а, въпроса за структурните реформи с всички доказателства, с които разполагаме и възоснова на моят опит аз ще направя всичко, което е по силите ми, за да работя по този въпрос. Благодаря от името на Алде Колик Фоя. Благодаря, господин председателю. А, искам да поздравя председателя на Екофин а, и да му пожелая много успех. Вие бяхте и главен експерт по економическите въпроси в, в ОСЕ. И е, говорихте за това, е, че не може да има прекалено много конкурентоспособност. Имаше дискусия за е, е, излишъка, търговския излишък в Германия сега въпросът ми е следният. Възоснова на а, вашият а, опит а, от а, ОСЕ, ам, наблюдаваше се, че когато се говори за еврото, не говорим за разрешаване на проблеми, ами говорим за разрешаване на затрудненията в а, реалната економика и а, е, за укрепване на бюджетите. Е, относно италянското председателство имаме ниски е, лихвени нива, но те не водят до увеличаване на кредитирането за МСП. Ами точно те се оплакват, че са попаднали в една кредитна клопка. Вторият конкретен въпрос. В Италия се предвижда нова роля на тройката. Европейския парламент също изготви доклад по въпроса. В качеството ви на председател на Европейския съюз, предвиждате ли нова, а, такава нова роля за а, тройката и а, как изглежда тя? Thank you. Благодаря ви за вашите въпроси. Първо, накратко по въпроса за възникналия парадокс за това, че лихвите са ниски, а пък кредитирането не се увеличава. Европейския съюз и еврозоната все още страдат от фрагментирането на финансовите пазари. Тази фрагментация беше много дълбоко залегнала преди няколко години. Сега, за щастие, нещата леко се подобряват, но все още не сме постигнали крайната а, си цел, за да има пълно хармонизиране и да няма фрагментиран финансов пазар в Европа. Бавно възстановяване на финансовите пазари, реформите, растежа, а, в, м, валутни паричните политики, всички те допринасят за подобряване на ситуацията и е необходимо да се прилагат и мерките, които се предвиждат за изграждането на банковия съюз и така тази фрагментация, тази разпокъсаност ще бъде преодоляна. Това ще доведе и до по-висока степен на кредитиране за а, малките и средни предприятия. Споменахте тройката. Видяхме, че Европа е в състояние да изготви система, която да ам, спомага за преодоляване на кризата и то в много кратки срокове. Този опит се оказа успешен. Имаше проблемни държави а, членки, които вече са в края на изпълняването на своите а, програми. Виждаме вече и началото на появата на растеж. Освен това се предоставят възможности да се преосмисли по какъв начин ам, структурата в Европа, свързана с преодоляването на кризата, може да бъде подобрена. Структурата също за предотвратяване на кризата. Предвижда се подобряване е, на прилагането на мерките и да се взимат предвид нови показатели за измерванията. Е, сега е дошъл момента, в който трябва да се води диалог, трябва да се преосмислят политиките, свързани с преодоляването на кризата и а, тройката също трябва да бъде взета предвид в бъдещето. Това е, е един пример, по който могат да се извадят полуки от вече наученото и да бъдат е, след това приложени в конкретни мерки по-нататък. Това е нещо много важно за бъдещето, а не само за да се направи оценка на това какво се е случило в миналото. Отго е господин Демолис. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ. Благодаря, господин председателю. Искам да ви поздравя и от своя страна. Преди 20 дни италианският министър-председател държа реч, обхвана много въпроси и той очерта целите на италианското председателство. Има определени рамки, които възпрепятстват растежа и създаването на работни места. Трябва да се заложат правила, които противодействат на економиите. Очакваме по какъв начин се предвижда извършването на промените. Вашата реч според мен, беше един вид отклонение от очакванията, които породи у нас господин Ренци. Говори се за, отко... за отдалечаване от правилата, отдалечаване от концепцията за банковата догма. А вие казвате сега, че има нужда от по-добро прилагане на правилата, а не промяната им. Искам да ви помоля да дадете някои примери по какъв начин вие в качеството ви на финансов министър в правителството на Ренци искате да приложите ам, всичко на практика. Когато вашият министър, председател, в пленарната зала на Европейския парламент направи други изказвания. Има голям проблем с младежката безработица. 6 милиарда евро в европейския бюджет са предвидени за всички държави членки. Е, има ниско ниво на инвестиране, е, в процес на рецесия сме и това въжи и за всички държави членки, включително и за вашата. Нивото на задлъжнялостта ви е много голямо. Ам, за това ми се ще е да чуя някои примери от вас от една страна господин Ренци използва друга риторика, но пък от друга страна всичко трябва да се приложи на практика. Каква нещо, което отговаря на догмата на Меркел и Шойбле. Не мога да говоря от името на моя шеф. Това на първо място. Аз се присъединявам към неговите дългосрочни виждания за увеличаване на растежа и увеличаване на работните места. Наясно съм с последиците от кризата. Прави се опит да се изпълнят всички предложения и то по много практичен начин. Възоснова на моя опит и възоснова на моите оценки а, на причините за задържане на растежа в Европа. Според мен това е комбинация от два противоречиви фактора. Кризата от една страна, която беше много тежка, много широко разпространена и от друга страна намаляване на потенциала за а, растеж. Това е, е феномен, който се появи много преди да избухне кризата. За това е трябва да се занимаем с пречките пред а, е, е, растежа. Те съществуват в много държави членки и, и те са свързани с, с, за, с програмата за структурните реформи. Това е нещо, което трябва да бъде взето предвид. А, помислете за една економика, в която имате три основни сили. Първо, повече интеграция и на европейско, а, и на световно ниво. Ако ам, а, видите, ако се вгледаме в периода след а, войните, се вижда, че а, в един момент се стига до по-висок растеж. Има ам, структурни е, реформи форми, които са свързани с преодоляване на пречките за това, че повече растеж води до повече отваряне на економиката. И на следващо място инвестициите, които водят до възстановяване на репродуктивния капацитет, води се до иновации в економиката, което води да, до увеличаване на производителността. Не знам дали това, към което се присъединявам аз, е програмата на моето правителство или на някое друго, но това е програмата, която аз съм склонен да подкрепям. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Зелените. Благодаря, още в самото начало искам да ви е, приветствам с добре дошли при нас от името на е, групата на зелените и се радвам, че сте тук като зелени. Ние е, настояваме европейските банки да работят в интерес на обществото, а не само за тесните егоистични цели на своите акционери и собственици. Много малък е процентът от данъка върху финансовите операции, който ще бъде заделен за общественото благо. Слушах ви внимателно и имам следните въпроси. Ще потвърдите ли, че по време на италианското председателство ще работите да подкрепите въвеждането на данъка върху финансовите операции в повече европейски страни, така че да стане истински европейски? Вторият ми въпрос. Говори се за разширяване на основата на този данък <clears throat> с всички производни инструменти, включително и лихвените и върху кредитите. Доколкото разбирам, предимно италианското и френското правителство блокират е, работата в тази посока. Ще е, потвърдите ли е, това пред Европейския парламент? Благодаря, благодаря ви за въпроса. Със сигурност мога да започна от последната ви бележка. Потвърждавам, че италианското председателство ще работи или всъщност вече работи, за да се постигне напредък за разширяване на инициативата за разширено сътрудничество. В момента в нея участват 11 държави членки. Вървим напред. Някой би могъл да каже, че той трябва да е по-решителен, по-бърз, но и вие самата казахте, че проблемът никак не е лесен. Намерението ни е да договорим пътна карта, която ще създаде възможност за постепенно, поетапно въвеждане на данъка върху финансовите операции – обхвата му, категориите производни инструменти, които ще бъдат облагаеми или не, трябва да бъдат съгласувани. И на този етап аз лично съм убеден, че след като се постигне договореност и тя се изпълни, и други държави членки ще бъдат заинтригувани, въпреки че в момента те не участват в разширеното сътрудничество. На техническо равнище ще продължим да работим с колегите и възнамеряваме на бъдещите е, срещи на Екофин и на други форуми ще продължим работата си. Може ли да, по този въпрос, аз съм британски евродепутат, особено е, ме, много ме интересува обстоятелството, че британското правителство предприема и някои законови мерки, за да се противопостави категорично на този данък. Бихте ли коментирали този въпрос? Как ще стане истински европейска инициативата? Разбира се, аз поддържам връзка с британските колеги и проявявам пълно зачитане към различните национални предпочитания. Признаваме, че Отделните държави членки имат различни предпочитания. Но аз вярвам, съжалявам, че трябва да се повторя. Не зная доколко ще е полезно, но подчертавам още веднъж. Най-важно е първо да постигнем съгласие за действието на един общ механизъм и вече след като се задейства този механизъм, да видим как ще действа на практика. От там нататък искам много прагматично да очертая подхода ни. Това е експеримент. Ако той донесе полза, като видим резултатите, ще видим дали и други държави членки проявяват по-голям интерес за по-нататъчно задълбочаване на сътрудничество. На този етап аз не се ограничавам с категорични изказвания. Като председател аз държа да се постигне напредък по отношение на сегашното състояние. Благодаря. Заявди господин Бали. Благодаря, господин председател, благодаря, господин министр. Имам към вас следния въпрос. Позициите на европейските институции изискват да се спазват пакта за стабилност и растеж, но се създава объркване. Знаем, че комисаря Катайнен говори за преразглеждане на пакта. През последните години се придържаме към економии и ограничаване на бюджетните разходи, но беше а, е, направено изказването, че комисаря а, е, Катайнен се придържа към една политика, която се проваля, а, е, която категорично не е дала резултати. Премьерът Ренци а, говори за гъвкавост. И а, вие, като един от най-важните министри в а, правителството, бих ви помолил да кажете а, как гледате на а, тази а, строгост на пакта. Има предложението на движението 5 звезди, но премиера Ренци като че ли не се съобразява с него. Благодаря. Благодаря. Ако ми позволите, ще отговоря на английски. Благодаря ви за въпроса. Още веднъж искам да изразя позицията, към която неизменно съм се придържал. Първо за правилата. Неодавнашното изказване, което направих на съвет, аз намекнах за него, е в смисъл, че отправната точка трябва да е гъвкавост в рамките на съществуващите правила. Много четох по медиите как се отразява изказването на комисаря Катайнен. Прочетох и протокола. Там се подчертава, че правилата не бива да се променят, те трябва да се прилагат. Ще ви дам пример какво според мен означава гъвкавост при прилагането на правилата. Един от важните въпроси на механизма за надзор в еврозоната и Европейския съюз е съвместното разглеждане на мерките за запазване и задълбочаване на финансовата консолидация като предпоставка за структурните реформи и растежа. Многократно съм разговарял с колегите и в Италия, и в Европа за това, че трябва много по-добре, отколкото до сега, да осъзнаем какво означава това на практика. Структурните реформи е, се отразяват на макроекономическите резултати на страната, отразяват се на състава на бюджета и развитието на страната въздействат и върху бюджета и макроекономическите показатели на съседните страни. Поради тази причина трябва да обсъждаме съвместно предложенията, да видим резултатите и да ги отчитаме внимателно. Ето, тук според мен трябва да бъде особено полезна гъвкавостта Необходима ни е гъвкавост и същевременно да е ясно за какво ни е тя. Тя не е само цел. Гъвкавостта ще ни помогне да постигнем максимума от е, стратегията за е, растеж при здрави бюджетни позиции и мерки е, за намаляване на дълга с структурни реформи, които допринасят за увеличаване на растежа. Този подход действа успешно в редица държави в Европа и извън нея. Имаме достатъчно доказателства. И сега тук се позовавам на опита си от предишната си дейност. Готов съм да споделя този опит с вас, с всички колеги. Всяка реформа трябва да се премисли от гледна точка на това какво означава за растежа, и за работните места. Дали ще донесе до полза в средносрочен план, дори когато в краткосрочен план има отрицателно влияние. Това трябва да ни е ясно. И за това е много специфична, много конкретна гъвкавостта. Държавите членки на Европейския съюз могат много да е, се учат една от друга, с добра практика, с натрупан опит и с съвместна дейност. Благодаря. Благодаря. Приключихме първия кръг е, оратори от името на политическите групи. И сега отново е НП, господин Залба. Е, президенте, бенвенидо, министро. Благодаря, господин председател, уважаеми господин министр. Най-добри пожелания за председателството. Да се върнем на въпроса за гъвкавостта. Не разбирам напълно противоречията и дебатите, които наблюдавахме през последните седмици. Мисля, че имаше гъвкавост по отношение на унеси държави, които заложиха на надежни програми на реформи и финансова консолидация. И Испания на Испания трябваше още три години, за да реши проблема с дефицита. Не разбирам а, гъвкавостта по отношение на държавите, които са постигнали. Сега по въпроса за растежа. Това е много важна тема. Основният двигател на растежа, разбира се, ще бъдат тези реформи, но а, тези реформи. А, след известно време ще дадат плода. Междувременно трябва нещо да се направи. Аз искам да разбера какво има предвид италианското председателство за периода на нейното председателство. Например, Франция работи по растежа, докато държави като вашата, като Испания, е, трябва да създадат една по-надежна система. Искам да ви попитам как възнамерявате да балансирате това. По отношение на кредите за малките и средните е, предприятия, италианското председателство има ли конкретни предложения? И накрая мита за обменните курсове, за регламента, за директивата. Това ще бъде ли приоритет на италианското председателство да се приключи работата по докладите, тъй като има държави като ИС компания, които са напред в прилагането на директивата и ние даже сме отишли по-нататък от това, което иска комисията от гледна точка на а, приоритетите. Имам предвид двата доклада за обменните курсове. Благодаря. Благодаря. Надявам се, че ще мога да отговоря на всичките ви въпроси. Може и нещичко да съм пропуснал. Сега по общия въпрос за това какво може да правим в краткосрочен плат за подкрепа на търсенето. Ще приложим, ще улесним прилагането на реформите. Позволете ми да напомня а, първо, че паричната политика в еврозоната и в държавите извън еврозоната е много гъвкава. ЕЦБ е готова да въведе и нови неконвенционални мерки. Наистина е много важно това. Това е първо. Второ, до степента, до която мерките могат да активизират инвестициите, това по дефиниция ще, до, ще допринесе за подобряването на краткосрочното търсене. За съжаление обаче неодавна забеля... в близкото минало разглеждаме, наблюдаваме отрицателни явления в еврозоната, които а, отслабват глобалните тенденции в сферата на търсенето. Вие попитахте обаче какво възнамеряваме да направим за подкрепа на малките и средните предприятия. Има редица мерки. Позволете ми обаче да ви дам две по-широки идеи, защото нямам време да се впускам в подробности. Първо е важно малките и средни предприятия да имат достъп до небанко банкови заеми. В много държави в Европа може да се направи нещо за облегчаване на небанковото отпускане на заеми, да кажем дългосрочни инвеститори, които навлизат в пазара на кредитите на кредитирането. Неодавна въведохме мерки в Италия, но аз мисля, че това може да бъде разширено и към други страни. Също така а, да отговорим на мерките неодавна а, направени от ЕЦБ за секюритизация, за да може а, да се подобрят мерките свързани с кредитирането, така както а, ги оповести ЕЦБ. А сега по въпроса, който повдигнахте за регламента за банковите такси, работим по този въпрос и, ще под, и потвърждавам, че а, сме готови да направим максимален напредък по този въпрос. Благодаря групата на социалисти и демократите Ренато Соро. Благодаря, господин председател. Господин министр, ще ви задам въпрос на италиански. Съвсем ясно беше вашето изказване, което ни даде възможност по-добре да разберем някои гледни точки. Още в самото начало искам да кажа, че равнища на безработица в Европа са неприемливи както се е, изисква е, от е, проекта за Европа, трябва да се преодолее този въпрос, но за да имаме устойчивост на финансите, трябва да имаме стабилизация. Трите стълба за растежа, които са посочени, са тясно свързани. Но ми се струва, че липсва духа, липсва силата с която министър-председателят Ренци говори пред този парламент. Струва ми се, че липсва тази вдаденост в постигането на задачите. Разбира се, когато говорим за правила, трябва да видим дали те действат или не и ако не действат да ги променяме или да удължим срока, е, за който те трябва да се прилагат. Струваме си, е, че е, за да можем да преодолеем създалата се ситуация, в която става все по-трудно, по-тежко да се задълбочава интеграцията. Подчертахте значението на реформите, но в краткосрочен период реформите могат да създадат редица трудности – и е, да доведат до отрицателни резултати в краткосрочен план. За това вие е, говорихте и за стимули за извършване на е, реформата, за да може дългосрочните ползи да се почувстват комплексно, комплексно в цяла Европа. Струва ми се, че италианското председателство, както често се подчертава на Европейския съвет, най-сетне ще може да включи параметри не само економически, но и параметри, които отразяват социалното измерение и заетостта. И най-сетне няколко думи искам да кажа за младежите и за образованието. Младежката безработица е много тежък проблем за всички наши младежи. Младежите трябва да а, плащат дълговете на миналото, но а, това изчерпва а, средствата, а, за да могат а, те а, да се развиват, да се образоват, а, а, да се занимават с а, научни изследвания, с иновации. По такъв начин ние си правим харакири и Европа не може да върви напред. Благодаря, ще отговоря на английски по... За разликата между господин Ренци и министъра на финансите аз няма да коментирам. Със сигурност програмата на господин Ренци категорично се основава на програма за структурни реформи и неодавнашните избори, струва ми се, показват какво е отношението на обществото. Може би грешно тълкувам резултатите, но това е моето разбиране. И така разбирам и всекидневната дейност на правителството. Аз не виждам противоречие между дейността на бедния министр на финансите, който не може е, да проявява във всички случаи такава жар и отдаденост, за каквато вие говорите и каквато виждаме у министър-председателя Ренци. Последващите въпроси, които поставяте, напълно съм съгласен. Днешната трагедия е не само трайната огромна безработица, но и е, безработицата, която се шири особено сред младежите. Много повече трябва да се направи за младежката безработица. И то, като се прави избор като се насочват целево на личните средства за преодоляване на младежката безработица. Младежката гаранция е един от примерите за борба с тази безработица. Друга мярка е подкрепянето на образованието и обучението. Сега вече, ако трябва да ви говоря като министър на финансите на Италия, трябва да заявя, че ми е напълно ясно колко изостава в Италия в образованието. И това е и лична и обществена трагедия за бъдещето. За съжаление има бюджетни ограничения. И бюджетните ограничения съществуват, за да се гарантират всички мерки да бъдат устойчиви в дългосрочен план. Труден е изборът, който трябва да правим. Подкрепата на младежката заетост, образованието, обучението а, са сред най-важните приоритети на нашето правителство. Но като имаме а, предвид а, все пак големите бюджетни ограничения, с които трябва да се съобразяваме. For the EPP, uh... От името на ЕНМП Колегата Нидермайер. Thank you very much. Много благодаря. Първо, много висока ценя професионалните отговори, които дадохте на въпросите. Аз имам два кратки въпроса. Първия се отнася за препоръките конкретни за всяка държава. Аз мога да кажа, че Препоръките за моята страна са много, много висококачествени. Как според вас мислите, че може да се стимулира реакция на правителството? Също така, Питам се какво е становището ви за степента, до която а, може да се проведе дебат за промяната на двете мерки, пакет от две мерки шесте мерки в Европа. Благодаря ви за въпроса. Разбирам всъщност, че вие имате нещо а, общо предвид как да се приложат, а, как да се подобри прилагането на мерките, свързани с политиките. Европа неодавна въведе важни промени в пакета от 6 мерки, от 2 мерки с по-нататъчното съвършенстване на тези мерки. От моя гледна точка, това, което постигаме ние, е да предоставим обща оценка на политиката, която съчетава фискална стабили... фискално стабилизиране, фискална стабилност и мерки на структурни реформи. И ние е, се учим е, да оценяваме това, което се прави на равнище а, а, държава членка и на европейско равнище. Тоест, това е една програма на а, обучение. А, идеята на италианското председателство е да а, даде старта на дебата за това как се прилагат реформите на национално равнище. И тук вече виждаме някои известен отзвук за интензивността на прилагането на реформите в някои държави. Общия резултат е, че много повече може да се направи от гледна точка на приложението. Не е лесно, но може да се направи. Една сфера, която аз лично подкрепям е максимално да се използват мерките на а, а, партньорската проверка. И е, другия въпрос, който повдигнах, ако съм го разбрал правилно, до каква степен ние сме готови да отстъпим е, от прилагането на тези мерки, дали това ще доведе до фрагментация, ако съм ви разбрал правилно. Ние е, виждаме фрагментирането като много некомфортен резултат от кризата. Там фрагментацията може да се увеличи не защото сме в криза, а защото Европейския съюз е в етап на нисък растеж и малко държави ще могат да постигнат висок растеж. За мен това е реален риск и отново ще се върна към приоритетите на председателството. Наистина трябва да работим по всички тези въпроси. Казайки това, мисля, че начина по който конкретните препоръки трябва да се оценяват включва отчитане на следващите гледни точки. Това, което държа, една държава прави, не се свежда само до редица мерки, а и до стратегия. Не само прилагането на правилните в кавички мерки е важно, но тези мерки трябва да бъдат взаимно свързани и взаимно подкрепещите, подкрепещи се. Ако има силна реформа, коя, тя трябва да помага за прилагане на други реформи. Пакет реформи трябва да бъде по-добре създаден и накратко, много неща може да се направи, но окончателно нещо, което навлезе в дебата, което според мен трябва да бъде ясно разбрано, какво трябва да направим, за да а, няма а, ефект на а, отделните държави. А, защото в този случай цели Европейски съюз ще ще спечели от мерките, които се прилагат в една държава, защото в крайна сметка целта е не само а, една а, определена държава да се справя по-добре, а целият Европейски съюз да действа по-добре, с по-добро разбиране на а, националните а, ефекти. Благодаря, Одо Бурман. Благодаря, господин Падуан. Мога да се присъединя към последното изказване от 2007 и 2008. В парламента сме а, чули много изказвания от комисията и от съвета, изказвания по всякакви теми и много, чест, много често ставам с впечатлението, че не се крие никаква стратегия за тези думи. Много често си мислихме колко ам, прекрасно е еврото, колко прекрасно е, че оцелява тази обща валута. ЕЦБ ам, се отказва да поеме политическа отговорност и да изприложи ам, стратегия, която да отразява економическия и потенциал. Вие споменахте ам, ам, постоянните промени в европейската економика и самите взаимозависимости в тази економика. Говорихте за една макроекономическа стратегия, която е необходима. Моят въпрос е следният. Имате ли представа за самата методология? Споменахте за реформите в рамките на стратегията 2020 и за това, че е, има известни рамки на европейско ниво, които са а, заложени. А, в тези рамки трябваше да се вписи и Лисабонската стратегия, която никога не беше изпълнена на практика. Има ли нужда от по-добра по методология? Така че да могат да се използват по-добре тези взаимозависимости, които съществуват. Благодаря ви за вашите въпроси. Първо ще се спра на въпроса ам, за взаимосвъзърността, а, за структурните мерки и макроекономическите мерки, които са необходими. Има вече нагледни примери в света, а, които са насочени към а, практики и са насочени към това как по-добре да се разбират по-добре взаимовръзките между структурните а, политики и економическите политики. Аз имам опит а, с Г20. В Г2 са обединени различни економически структури. Има един общ подход, с който сте запознати със сигурност, а това е ам, висок, ам, стратегия за висок а, растеж. И а, как на национално ниво могат да се а, изготвят такива стратегии за растеж и как изхода от тази или резултат, в резултат на тези стратегии да се увеличи растежа и да се а, увеличи и заетостта. Това е на практическо ниво, но на политическо ниво има страни, а, да, страни, които са ангажирани с тези мерки, с тези цели, има страни, в които все още трябва да се работи по въпроса. Основанията понякога са от технически характер. Ние измерваме въздействието от реформите, а не не измерваме а, е, само реформата на трудовия а, е, пазар. И а, дълговете винаги са част от а, е, цялото упражнение. А, трябва да видим как да изградим такива политики, които да са взаимосвър... взаимосвързани, да си сътрудничат и да водят до осезаеми резултати. Стратегията 2020. Смятам, а, че. А, тази стратегия, която беше изготвена от комисията и вече виждаме първите резултати, можем по-добре да проучим основните идеи. Има нещо, което искам да кажа. Искам да разбера по-добре връзката между широко обхватните цели, свързани с околната среда, приобщаването, заетостта и така нататък. Това е нещо, което ние искаме да постигнем, но не знаем как да стигнем до тази цел. Тук става въпрос за политическия ангажимент, да се използват съществуващите инструменти. И тук трябва да се навлезе в по-специфични аспекти, но ще спра до тук, като каза, че това са общите ми коментари по вашия въпрос. Благодаря ви. Сега от името на НП колегата Малекик. You, Добър ден! Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Падуан, че ни давате възможност да проведем тази дискусия с вас. Искам да ви попитам за интелигентната фискална консолидация. Принципите са ясни. Ясно беше казано да не се увеличават данъците, които увеличават разходите за единица труд. Необходимо е да се предвиди капитал за инвестиции, да се изпълняват проекти да не се забавя и освояването на средствата по европейските фондове. Това всичко са все мерки, които трябва да засилят растежа. А какво се случва в някои държави членки се съкръщава точно тези средства, за да могат да бъдат постигнати фискалните цели. По какъв начин възнамерявате вие а, да насърчите правителствата да целят а, постигането на интелигентна фискална консолидация, не само на фискална консолидация? А, благодаря ви за а, този въпрос, насърчаваш въпрос. Вие а, споменахте и, и данъците, и А, съкръщаването на разходите по време на фискална консолидация. Има начини, по които да, да има неутралност по, данъч, по отношение на данъчното облагане и а, да се намали данъчното а, бреме, което се поставя върху растежа и върху заетостта и да се прилагат мерки свързани с инвестициите, насърчаване на, пред, на дейността на предприятията. Това, според мен, не е само бюджетна мерка, това, мярка. Това е една структурна мярка. Запознати сте с това, че наскоро Еврогрупата а, обсъди въпросът с това а, по какъв начин а, се а, прилага стратегията за намаляване на или по-скоро за осъществяваната фискалната консолидация в отделните държави членки. Необходими са структурни мерки в макроекономическата среда. Това са мерки, които трябва да бъдат приложени. Относно разходната част, относно разходите, това е една доста болезнена тема. Ако има силен натиск от страна на държ... ако има силен натиск върху държавите членки да консолидират своите публични разходи, това води до съкръщаване на тези, на средствата по тези пера, които са в други области трябва да се а, подходи по един специфичен начин, но има и един общ подход от а, гледна точка на това, което казахте. Ам, периода, в който се цели фискалната консолидация е много важен. Ам, има а, раз, различен вид натиск, свързан с фискалната консолидация и, те, и, и знаем, че ако се съкратят разходите за инвестиции и образование, другите нива ще спаднат. Имаме и нагледни примери за това. Трябва да премерим какви са предимствата в краткосрочен план от фискалната консолидация и какви са ползите в дългосрочен план, в смисъл какви са разходите в дългосрочен план. В Европа и ам, на други места а, по света има натиск за извършване на фискална консолидация за много крайни период от време, защото има натиск от пазара. Това ме навежа на друга мисъл. А именно, държавите членки а, трябва да избягват тези ситуации, в които са подложени на натиск от пазара. Трябва постоянно да се прави оценка на фискалната устойчивост. Ако сте в състояние да, да съкратите вашите разходи, може да го направите, но без да се подложи на натиск, защото така може по-добре да прецените на средствата по кои пера да бъдат съкратени. Трябва да се има предвид винаги дългосрочния план, да се имат предвид и дългосрочните публични финанси, без да се поддават държавите членки на натиска, който се оказва. Благодаря ви. Моят въпрос е свързан с, специфичните препоръки за държавите членки и процеса свързан с семестъра и с жилищното настаняване. Жилищното настаняване е въпрос, който може да доведе до неравномерно разпределяне на средствата в редица държави членки. И това, този въпрос играе много важна роля в, финанс, в финансовата криза. Този въпрос е споменат само в някои от специфичните препоръки за държавите членки. Имам два въпроса. Един е свързан с социалното жилищно настаняване и другото с облагането на имотите. Социалното жилищно настаняване може да е по-ефективно, отколкото ам, а, жилищното настаняване, което се предоставя от частния сектор беше споменато, че някой от набора от препоръките предвижда, че трябва да се обвърже жилищното настаняване с дохода. Има ситуации, в които има недостиг и е необходимо да има по-целево разпределяне. необходимо е да се поставят приоритети. Необходимо е, разбира се, да се увеличи и предлагането да има повече възможности. Необходимо е да се внесе яснота и ам, ние виждаме, че при някои обстоятелства инвестициите в социалното жилищно настаняване може да увеличи ефективността и а, растежа. Някои от препоръките включват необходимостта от промяна на данъчното облагане на имотите, а, като се а, измества баланса. А, в Обединеното а, кралство се предвиждат мерки, за да няма изкривяване на пазара на недвижимите имоти. в Обединеното кралство се дебатира дали да има специален данък за имоти, които са много скъпи. В моята страна някои жилища се използват като непродуктивен инвестиционен инструмент, а всъщност жилища трябва да се използват за хората, които имат нужда от тях. Има две правителства, които се опитват да вземат такива решения, така че данъчното облагане да доведе до по-висока продуктивност и особено когато говорим за недвижимите е, имоти, ще има както губещи, така и печеливши. Благодаря ви. Още веднъж чувам един много съдържателен и уместен въпрос. Съгласен съм с вас, че има много измерения въпроса за жилищната политика и трудова мобилност, и социални елементи. От друга страна обаче е и опасност от създаване на изкуствен балон, който може да се спука и да доведе до кризи, каквито вече виждахме. Ще мога да ви отговоря само пределно общо. Според мен е уместно социалното жилищно настаняване не бива да се разглежда като остатъчна дейност – Създаването на допълнителни стимули за социални жилища е много полезно, особено като направя връзка с предишния си отговор. Най-вече в средносрочен план. Иначе, ако се оказва прекомерен натиск да се вземат бързи решения как да се разпределят средствата, ще бъде остатъчен въпрос. Тоест за социалните жилища ще има финансиране, ако останат средства. По-важен е другият момент. Как се стимулира предлагането, строителството, използването на механизми за пълноценно земеползване – тези въпроси имат своите особености не само на национално е, равнище, но са и твърде различни в рамките на една страна, защото местните особености е, понякога са твърде големи. Поставяте въпроса е, за данъчното облагане на жилищата и най-общо казано сградите. Общият принцип е, е данъчно да се облага не труда, а богатството. И тъй като правилно отбелязвате, че е, има няколко елемента на стратегията, те трябва да бъдат разграничени. Като имам предвид краткото време, не мога да навляза в подробностите, но това е общия подход и подкрепям идеята е да се обърне по-голямо внимание на този въпрос, когато се изготвят конкретни препоръки за отделните държави. Благодаря, Елизабета Гърдини, НП. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко ще задам въпроса си. Имам а, един коментар, който е по-болезнен. Вие отговаряте, но от 1 юли се е пое председателството и очаквам по-конкретни отговори, а не само общи. Тази сутрин четем в вестниците, че в Германия имаме дан, данни, че се спира локомотива на развитието, което се основава на економии в бюджета и съкръщаване на разходите. Не една е кризата. Нека да погледнем кризата с Русия – и не особено благоприятно е това за развитието на конкуренцията. Според някои експерти имаме и някои глобални тенденции, защото Съединените щати и Китай също не стоят на едно място. Но в какво виждате възможностите на европейските граждани реално да видят една постижима цел. Цел, към която да протегнат ръка и да я постигнат. За националната економика това е много важно. Пак давам пример с нашата страна и не случайно, защото вие сте италиански министр намеренията на правителството по отношение на разходите, така както са изложени в програмата, будят безпокойство, защото през есента ще се наложат неизбежно да правителството да предприема маневри, за да може да покрие тези разходи. И в светлината на казаното от Бундесбанк – не, не е ли важно незабавно да, да се работи конкретно. Вие говорите чудесно. Вие на теория казвате как бихме могли да направим едно или друго. Но трябва да наблегнем не на думата как, а на въпроса какво какво ще получим в действителност? Ето това очакват да чуят нашите граждани. Thank you for your question. Благодаря ви за въпроса. Пак ще ви отговоря в различните си качества. В качеството си на председател на Екофин мога само да потвърдя казаното от вас – разочароваща е макроекономическата ситуация в момента. Вие цитирате и е, данните за Германия. Те наистина е, са тревожни и трябва да сме на штрек. Виждаме, че слабостите са по-устойчиви във времето и по-широко разпространени в пространството, отколкото очаквахме. А по въпроса какво трябва да се направи, Естествено, то зависи от националните правителства. Те ще решат. Ролята на Екофин е само да създаде рамката, в която по-добре да се разбира взаимното допълване. И аз очаквам през есента да разискваме този важен елемент от оценката ни. А сега вече като италиански финансов министър, ако трябва да отговоря на същия въпрос, какво трябва да се направи, съвсем ясно ще го кажа. Италия е страна с нисък растеж и висока задлъжнялост. Трябва да тръгнем от този факт. 15-20 години вече това е факт. И стратегията на правителството до тук съчетава два елемента. Първо, една силна настъпателна програма за структурни реформи, съчетана с мерки за подкрепа. Може би не всички са запознати с особеността на Италия. Искам да кажа на аудиторията, че има съществени мерки за подкрепа на, подкрепа на домакинствата с ниски и средни доходи, ускоряване на издължаването на държавните органи към търговските дружества за търговските кредити и така нататък. Много повече, разбира се, може да се направи, но за една високо задлъжняла страна запазването на финансовата стабилност е от първостепенно значение. Във всички случаи, в краткосрочен и средносрочен план, съчетаваме мерките за растеж с стабилност. Благодаря, Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Господин министре, благодаря ви за а, вашето изказване. Вие идвате в един исторически момент на много важни а, реформи и а, съвместни мерки в рамките на европейския семестър. Големия проблем са инвестициите. И все повече е, се вторачваме в този въпрос, за да е, можем да видим по какви начини е, ще могат да се осигурят, какви са формите на това инвестиране. Как обаче според вас ще се гарантира, че всички държави членки полагат дължимите усилия в еднаква степен? за да се постигнат целите на Европа 2020 година. Един от вашите предшественици веднъж посочи, че сериозният бюджет е ключът към възстановяването. Това можем да приемем и като девиз за работата ни за реформи, инвестиции всички държави членки са нужни те. Дори и в онези, които из... цяло спазват правилата за бюджета. Жан-Клод Юнкер неодавна посочи необходимостта от изпълнение на инвестиционен план за, от 300 милиарда. Но Той може и да не се реализира само с традиционните инструменти. Европейската инвестиционна банка ще увеличи ли капитала си или не? В момента не е ясно. Според мен въпросът стои последния начин. Трябва ли на европейско равнище да прилагаме по-новаторски инструменти за финансиране и инвестиции, или ще разчитаме на досега зле използваните. И по-нататък съветът има заключение за инвестициите по време на дефицит. Благодаря ви, че поставяте въпроса. Структурните реформи са ключови, но не са единствения елемент в списъка от мерки, които предлагаме. Инвестициите са също толкова важни по редица причини, които вече отбелязах. Те осигуряват подкрепа в краткосрочен план, чрез тях иновациите навлизат в системата, защото увеличават производствените мощности и така нататък. Как могат да се увеличат инвестициите? Финансите са основен, но не единствен елемент. Вие правилно отбелязвате, е, че е, трябва да се вгледаме отвъд декларациите, да видим какво реално може да се направи. Има възможности и за частни, и за обществени инвестиции. В някои сектори частните инвестиции не са достатъчни, понякога е, защото дългосрочния срок на откупуване на инвестицията не я прави привлекателен за частните вложители. Така Европейската инвестиционна банка може да изиграе своята роля, но също и националните институции за развитие в отделните страни. Обвързването на европейски проекти за развитие с финансиране от обществени и частни източници – би могло а, до, доведе до постигането на колективни европейски задачи в рамките на Европа 2020. Казвам това в а, връзка с а, уводното ми изказване, в което подчертах, че трябва инструментариума да бъде по-добре обвързан с целите. По-нататък. Често пъти се казва, къде е проблемът? В средствата или в проектите? Аз наивно ще кажа, проблемът е и в двете. В някои страни има добри проекти, няма средства. В други е, страни има средства, оставащи неосвоени, защото няма добри проекти. Трябва да се мобилизира е, обществения сектор също така, както и частния. И е необходима ясна инициатива, включително и у нас, за да се използват по ефикасно средствата. Според мен тук имаме едно структурно предизвикателство да бъдат по-привлекателни за банките предложените проекти. И тук не става дума за толкова средства, за колкото е, някои си мислят. И съвсем е, накратко. Откъде ще дойдат частните инвестиции? От е, финансиране, от страната на търсенето, но от кризата разбрахме, че идват и от е, дългосрочната оценка, която си правят частните инвеститори е, за институционалната рамка. Дори да има налични средства, ако според е, оценката на частните вложители – няма предсказуемост, няма яснота в намеренията и политиката, инвестиции няма да дойдат. Имаме примера с Съединените щати, как се финансира с ликвидност дълга. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин министр, министр-председателя Ренци, когато говори преди две седмици пред Европейския парламент, подчерта необходимостта от по-голяма гъвкавост при прилагането на фискалната рамка на Европейския съюз. Така както аз разбирам нещата, това не поставя под въпрос самите правила, а той призова за по-гъвкаво прилагане на тези правила. А, какво точно имаше той предвид, ако обичате да ни кажете? Ще цитирам един а, пример. А, държавният дълг в Италия, който надвишава 130% от БВП. Според разпоредбите на фискалния пакет, всички държави членки, чието дълг а, надвишава 60%, са задължени да го намалят с една 20 и как ще подходи Италия, като същевременно спазва правилата и въвежда гъвкавост? която по известен начин ще облегчи това стриктно условие да се намали дълга с повече от 3% годишно за 20 годишен период и как се свързва това с това, което говорихте за повече инвестиции в някои производствени сфери в бъдеще. Благодаря. Отново ще трябва да отговоря като финансов министр на Италия, за да отговоря на въпроса си. Първо, може би нещо по-общо. Тогава, когато споменах факта, че вече има гъвкавост, аз имах предвид две сфери. Ро, ролята на структурните реформи, които вече са включени в оценката на условията в конкретни страни и а, препоръките и, доп... и изключителните условия. Тук имах предвид две неща, които вече споменах. Първо факта, че структурните реформи отнемат време. И на второ място, тогава, когато макроекономическата среда е много неблагоприятна, с много нисък реален и номинален растеж, тогава а, въздействието на динамиката е много осезаемо. А, държава като моята с нисък растеж и а, висок дъск, от, а, дълг, откъде идва този нисък процент? Според нас това е в резултат на структурни пречки пред растежа. Ако погледнете макроекономическите числа за държава като моята, растежа е а, равна хоризонтална линия, това е структурен проблем, много структурни мерки трябва да бъдат приети. Ако това стартира, то по много, то много по-силно ще отключи растеж. Ако това се случи, това е начина да се излезе от дълга и като се генерира динамика. По въпроса за инвестициите, те са от ключово значение, но аз тук имах предвид частни инвестиции. Отново, уверен съм, че ресурси за инвестиции ще бъдат, ще се намерят, ако се намерят стимули за инвестиции. Именно за това правителството работи не само по структурната реформа, но и по конкретни мерки, които може би не, отраз, не, не стигат до заглавията на вестниците, но са важни стимули за малки и средни предприятия, които вече се въвеждат. Ние планираме да направим много повече от това. Следователно, съчетаването на успешни структурни реформи и повече инвестиции от частни компании, според мен, ще бъде успешно. От Алде Силви Голар. Благодаря. Добре дошли и ви пожелавам успех на председателство. Продължавам на френски. Искам да кажа нещо за нещо, за, за нещо различно. Председателя Юнкер говореше за външната е, страна на е, еврозоната. Е, смятате ли, че това може да бъде добра възможност да се разбере от гражданите смисъла на тези мерки. През последните години ние непрекъснато се занимавахме с спасяването на еврото и а, изгубихме от поглед причините за а, това, за тези мерки, което господин Юнкер а, повтори Тори. Е, благодаря ви за този въпрос, който ме връща в е, младостта ми в МВФ. Аз силно подкрепах идеята за е, единно представителство на еврозоната, защото това ще подчерта не само външната позиция, ще засили и Международния валутен фонд, като ще даде възможност и други държави да участват в едно едно по-балансирано разделяне вътре в борда европейски италианското председателство не е напълно включено, но аз като финансов министр ще насърчавам сериозен дебат за това как да се постигнат тези цели, защото, както много добре знаете, има един сложен процес на пренареждане на сферите. За мен това е много важно. Еврозоната се отдалечава от кризата си в един по-стабилен режим. Външното представителство е, ще засили глобалното управление, което ни е много важно, включително и в Г20 и това ще доведе до по-добро управление на бъдещите дисбаланси, които винаги ще съществуват както и вероятно по-лесно ще се управляват бъдещи кризи. И така, че кратки ми отговор на въпроса ви е, че това е път, по който можем да вървим. Не го казвам официално, но аз лично определено подкрепям това. Благодаря. Последния въпрос, господин Коцолино. Благодаря и добър ден. Ще се Питам да ви насоча вниманието на а, един въпрос в рамките на разискванията, които а, водим а, във връзка с а, новата а, програма на господин Юнкер и необходимостта от а, 300 милиарда публични инвестиции. Очевидно, тук говорим за една програма, която се нуждае от изясняване на източници. Много важно е, е, трябва да се види кои ще бъдат е, онези европейски проекти, които ще бъдат финансирани по този начин, защото всичко то успоредно върви с поддържането на стабилността, а и съфинансирането от държавите е, членки е в огромни размери. Ако говорим за нас, трябва да се програмира, да се е, залагат проекти и е, тук е, косно отговарям и на въпроса на е, един друг е, колега. Съфинансирането изисква огромни средства, които е, не винаги е лесно да се намерят и насочат на там. По време на председателството смятате ли да работите по този въпрос и свързаните с него? Is, I... Тук има два въпроса. Първият, е, според мен, е европейски, ако мога така да се изразя, а другия е конкретно свързан с Италия. По първия пункт искам да кажа, че бих бил за преразглеждане на сферите на разпределянето на структурните фондове и ресурси, също така, като се има предвид от акцента, който се поставя върху създаването на работна заетост и растежа. Това са сред основните приоритети на италианското председателство. Именно за това аз бих бил за това да се проведе разговор и размяна на мнение за това как може да се преразгледа стратегията на отпускане на средства. Сега отново си слагам италианската шапка на главата. Искам да кажа, че нещо, с което сте напълно запознати, но не съм сигурен дали всички сте запознати, това е свързано с, с пакта за вътрешна стабилност, както го наричаме в Италия. Това споразумение между правителството и местните органи на управление в регионите и общините за тавана на изразходване на средства с цел постигането на общите национални фискални цели. Това се оказа неефективна система, която, между другото, е свързана с това, което каза ем, господин Коцолино. Има бариери пред пълното използване на структурните фондове, които постъпват от Европа към Италия. Това е само един аспект. Затова сега правителството е, се стреми да преразгледа а, вътрешната фискална рамка, за да може, а, запазвайки фискалната дисциплина на местно равнище, на, мест, на равнището на регионите и общините, да има по-добро използване на ресурсите, включително и на европейските ресурси. Другото е свързано с нещо, което споменах по-рано. В много ситуации проблемът не се състои в наличността на достатъчно ресурси, а в липсата на достатъчно проекти, които са ефективни и където ресурсите ще бъдат ефективно използвани. Аз тук вече мога да говоря от гледна точка на собствената си страна. Държавите могат да направят много повече за начина по който се използват ресурсите. И аз мисля, че много може да бъде направено в тази сфера. И тук са двете сфери, в които според мен трябва да се движи дискусията в бъдеще. Председателя, благодаря. Мисля, че можем да закрием вече тази част на нашето заседание. Благодаря на господин Падуан за значителния му принос към този диалог. Бяха зададени отлични въпроси, чухме много удовлетворителни разговор, отговори. Нашата комисия ще работи в следващите месеци по някои от темите, които бяха споменати и обсъдени и ще допринесем в, към доклада ви за тези 6 месеца за економическото управление, за оценката на мерките на економическото управление, които очакваме от комисията. Така че нашата комисия активно ще участва в този дебат. Очакваме да продължим плодотворното сътрудничество с италианското председателство, включително и в законодателната сфера. И ще се радваме да се срещнем с вас отново в края на 6-месечното италианско председателство. Благодаря ви, господин министр. colleague. I think we can start. Колеги, смятам, че можем да продължим и да преминем към следващата ни точка от дневния ред. Един е механизъм за преобразуване и а, директивата за възстановяване и преструктуриране на банки. Имаме представяне от а, комисията. Предпочитам да използвам правната дефиниция, отколкото ниво 2, ем, защото не ми се отговаря нашата правна рамка. Първо искам да приветствам представителя на Европейската комисия. Има няколко представители, извинете. Те ще ни предоставят информация за това как вървят подготовките в ГД ам, пазари, ам, ам, какви са актуалните развития около ам, единия механизъм за преобразуване. Ам, Прилагането става в ам, рамките на сътрудничеството между Комисията ЕКОН и ГД Пазари и сътрудничество, което е свързано с делегираните актове и актовете за изпълнение. Знаете, че когато мерките се изпълняват или се приемат, съвета и парламента имат право да разгледат този акт и имат право да откажат неговото прилагане или влизането му в сила. В тази връзка е важно да има неофициално сътрудничество с комисията преди официално да бъде прият въпросния акт и да се даде възможност на парламента да изрази своята позиция преди изпълнението или преди официалното приемане на съответния акт. Координаторите и титулярите решиха да се предвиди дискусия на ниво комисия, да има по-широк дебат, свързан с тези мерки, свързани с делегираните актове. Сега давам думата на Оливер Гарсон, който е заместник, генерален директор на ГД Пазари. Той ще представи въпросните мерки, ще говори около 15 минути и след неговото представяне ще бъде даде думата на представителите които вземат участие в преговорите по директивата за преструктуриране на банките. И в този законодателен период ще се продължи работата под въпросните мерки, както беше и в предишния мандат. И след това ще има изказвани от другите депутати. Господин Гарсон, благодаря, господин председателю. Уважаеми господа и госпожи депутати, първо ще кажа докъде сме стигнали с а, а, въпроса за вноските и докъде сме стигнали а, с а, органа по преструктуриране и МЕБ. На юли, през юли 2016 година ще бъдат публикувани законодателните актове и през август трябва да влязат в сила и до януари 2015 година трябва да бъдат приложени на практика някои от законодателните предложения. След това до януари 2015 година се предвижда изпълнението на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. това е, е, господин председателю. много е чувствителен въпросът, свързан с изготвяне, насоките свързани с вноските, които се предвиждат ам, за органа по преструктуриране и са свързани с МП. В рамките на МП комисията трябва да представи въз основа на директивата делегиран акт, който да предвижда изчисляване на вноските към фонда за преструктуриране. Мерките се приемат от колегията до края на септември тази година. Представенето под формата на пакет беше одобрено по време на триалога през, на 20 март това предложение в същото време, необходимо, за да се гарантира сходството между двата текста. Ще кажа нещо свързано с уводновите ви думи и за това, че вие похвалихте сътрудничеството между секретарията на, на съвета, между комисията и парламента. Има работна група, която заседава няколко пъти. И тогава беше разгледан текста, и двата текста всъщност, в подготвителния етап и текстовете бяха разгледани от вашите експерти. Има и експертна група, която заседава пет пъти през май, юни и юли. Предвидени са още две срещи, едната утре и другата на 30 юли, последната среща. Комисиите, е, службите на комисията са обсъдили съвместно всички документи и, възможно, и възможните актове. До края на ли се предвижда финализиране на правните актове, така че те да бъдат транспонирани и да бъдат одобрени, прияти от комисията до края на септември. Службите на комисията са събрали данни за държавите членки, така че да бъде ясен размера на вноските, които трябва да бъдат платени и да бъдат преведени. Е, така че да се гарантира и пълното опериране на органа и да може да се извърши пълната оценка. Освен това установихме контакти с други органи, свързани с метода за преструктуриране на банките, като бяха обсъдени методологични въпроси. Освен това бяха проведени онлайн консултации, 3000 отговора бяха получени и сега приключваме с обработката на тези отговори. Ще разпределим под формата на доклад резултатите от консултациите на експертната група. Дискусията в експертната група ни а, наведе на няколко заключения и за това какъв да е най-добрият подход, за да се а, действа за напред. На първо място принципа свързан с пропорционалността и за привилегировано третиране на малките банки. Има общо съгласие, че трябва да има специфично третиране, като се има предвид а, положението на малките банки и а, това обаче ще има съществено влияние върху изчисляването на вноските. Малките банки са тези, които имат основна база, която е по-малка или равна на 300 милиона евро общ размер на активите, който не надхвърля 1 а, а, милиард. Ам, има и второ условие в рамките на директивата има големи банки с големи депозити, които се считат понякога и за малки банки, а пък те всъщност са сравнително големи банки. За тези малки банки предвиждаме система, която ще намали разходите за изчисляването на, на размера на вноските. Има различни нива които трябва да обхванат е, различните ситуации на банките. Има някои банки, които са на лимита 300 милиона евро. Има някои, които отговарят на изискването за 50 милиона евро, така че се предвижат отделни нива, отделни степени, за да не се стигне до срив. В момента работим върху този метод от 6 нива, от 5 милиона до 50 милиона. Има и други възможности, които се обсъжат в момента, като се предвижи друг подход за първите 50 милиона. Като тези банки, които предлагат сума от 301 милиона евро, ще плащат вноска съгласно шестото ниво и като цяло ще се направи изчисление възоснова на е, възоснова на една определена база. Има и малки инвестиционни а, дружества и малки финансови инфраструктури, кои, за които обаче се изисква банков а, лиценз. Ще има институции, които ще бъдат освободени от изискването на директивата. Ту става въпрос за насърчителните банки и за подразделенията на големите институции, в банкови институции в Европейския съюз. Директивата и МП не предвиждат никакви изключения, що се отнася до вноските, но все пак тази 6-степенна система ще даде възможност на малките банки да не изпадат в затруднения. На второ място, Настоящия документ включва в себе си изчисление възоснова на определено ниво. Обсъжда се дали да има и групов подход или да има само едно изчисление. Подходът е по-скоро за една вноска, но трябва да се вземе предвид и естеството на някои банкови групи. Прави се проучване, за да се е, види дали е, да, в подхода да бъдат включени и вътре груповите пасиви на някои банкови институции, институции, които са в Европейския съюз. На второ място е, въпросът за централизираната оценка на риска така че да не се поставят някакви пречки, било то правни или други пред пасивите. Съгласно директивата, не трябва да има институции, които са изключвани от тези изчисления органът по преструктурирането трябва да може да проверява дали изискванията са изпълнени. Възоснова на тази единна ставка подходът е насочен към един, една многостранна мярка за коригиране, за напасване. Има основни нива на ставките – които трябва да бъдат умножени с фактор, свързан с риска и по този начин да се извърши корекция. Общото ниво на пасивите, като се извадят депозите, депозитите и като се имат предвид и рисковите експозиции. По този начин се изчисляват ставката. Трябва да бъде отразен размера, който е ам, ориентировачен. Освен това, трябва да си имат предвид и депозитите, които са покрити. Тогава има една по-силна основна база и тогава риска се намалява. Допълнително коригиране на риска се определя възоснова на вноската. Има модел, който е мултипликационен и който се прилага към вноската, свързана с за определенето на риска. Въпрос, който е обсъден от работната група. В момента обсъждаме е, система с различни елементи. Ще ви я представя след малко. Е, рисковия фактор може между 0,8% от е, основната ставка и 1,5% е, не, това не е процент, това е мултипликатор, искам да кажа, като 1,5 е а, тавана. факторите, отразяващи риска, са разпределени в различни категории. Първата а, категория е излагане на риска. Тук се предвижда тежест от 50%. Тази категория обхваща 4 показателя – като се има предвид общия обем на активите и а, се взима предвид и 8% от общото а, ниво на а, пасивите, като се взима предвид и коефициент от капитала. Това са все компоненти, които се а, прилагат и са включени в първата категория, свързан с излагането на риск. Втората категория се опитва да обхване риска, свързан с стабилността и с източниците на финансиране, като се вземе предвид и коефициента на покриването на ликвидността. Тук се предвижда тежест в размер на 50%, след това 20%, като се вземат предвид два компонента LCR, коефициента за покриване на ликвидността и коефициента за финансирането. На следващо място осигуряване стабилността на финансовата система и сигурността на економиката като цяло. Тук се предвижда 10%, като се е, взема предвид излагането на е, експозициите към други институции, както и експозиции в рамките на Европейския съюз или в по-широк е, смисъл, така че по-добре да се обхване целият спектър. И на следващо място допълнителни е, рискови фактори. Е, трябва да бъдат специфирани от а, органа по преструктурирането. Ам, освен това, има редица други аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. Важността на дейностите, свързани с експозициите, като трябва да се, дали тук да се вземе предвид ACCP или не. Е, като трябва да се вземе предвид дали в, бъдещ, в миналото е, са били необходими е, публични средства за спасяване на съответната банкова институция. Това също трябва да се вземе предвид. Има редици фактори, които са включени в този стълб и те ще бъдат е, разгледани от органа по преструктуриране. Е, три от факторите общо съставляват 20%. Това е в а, ам, общи штрихи за какво става а, въпрос, когато а, говорим за това с какво се занимава работната група. Работим за подобряване на представителните извадки, така че да се разбират по-добре резултатите от, или изчисленията от всяка една формула. като трябва да се вземат предвид индивидуалните а, рискове и спецификите на отделните банки. Сега, административните вноски а, за органа по преструктуриране има временна система, която се предвижда за органа. Това е една много упростена система. Има единна ставка, която ще бъде <clears throat> коригирана в зависимост от размера на банката. Системата ще бъде заместена през 2015 година, когато бъде одобрена окончателната система от комисията и тогава ще бъдат изчислявани по друг начин административните вноски и те ще изчисляват възоснова на рамката, изготвена от ЕЦБ. Ще бъде изготвена альтернативна система, която а, разбира се, ще се позовава на системата на ЕЦБ, която може да обслужва и двете системи. Относно създаването на органа по преструктуриране, той, неговото съставяне ще започне с влизането в сила на директивата, т.е. от 21 август трябва да започнем работата а, по прилагането на разпоредбите до януари 2000 и 15 и 16 от, 2000, от януари 2015 до 2016 година комисията ще отговаря за всякаква предварителна работа, която ще се извършва по отношение на органа по преструктуриране. Има работна група, която е създадена и се ръководи от колегата, който седи от дясната ми страна. В момента работната група се фокусира върху няколко въпроса. Първо назначаването на председател, заместник-председател и постоянни представители в органа по преструктуриране. Миналата седмица ем, има публикация в ем, официалния вестник на Европейския съюз. До края на годината ще ще има конкретни, ам, пред, конкретни имена вече за представители в органа, така че той да започне да оперира от 2015 година. Ам, между 20 и 30 процент от ам, дейността на органа ще започне от сега до 2015 година трябва да се знае какъв ще е бюджета, какъв ще е, какво ще е щатното разписание и така нататък, за да може органа да оперира нормално. Предвиждат се разходи за набирането на персонал, за найемането на сгради, за информационни технологии. Това са първите разходи от оперативен характер, свързани с органа по преструктуриране. Средствата ще бъдат предоставени от комисията. Uh, Работната група ще е, започне да действа активно през септември по сътрудничество с националните органи по преструктурирането, за да има последователно и ефикасно действие на механизма още от самото начало. Много ви благодаря, господин председател. Thank you very... Благодаря ви за много интересното и важно изказване. Благодаря ви за доброто сътрудничество с нашата парламентарна комисия. Сега давам думата първо на докладчиците. Започвам с господин Хохмайер. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изказването на комисията. Много подробна и сложна работа предстои, според наивните ми представи. Аз си мислих, че като през декември 2013 е, година сме се договорили, работата е свършена. Се оказа съвсем различно. Последваха технически разговори. а, е, искаха а, е, техническите дискусии да ги извъртят към политическата основа отново. Сега вече имаме решение за а, механизма, което е политическо, и е, се правят опити да се направи крачка назад. В парламента и в съвета беше взето решението и сега вече обсъждаме е, актовете по изпълнение, е, актовете по делегация. Все възможности да се прави отстъпление и има такива опити. За парламента и за нашата парламентарна комисия е много важно да подчертаем, че трябва да се придържаме към договореното на първо равнище, т.е. на законодателството. Когато говорим за актове е, за изпълнение и по делегация, дали ни харесва или не, дали си представяме едно по-добро решение, това няма значение. Трябва да се придържаме към договореното. В противен случай ще е абсолютно невъзможно да вървим напред. Трябва да имаме е, доверие помежду си, и иска ми се да обърна внимание на по-общата картина, на съразмерността. Според мен, комисията надхвърля мандата си и е изключително важно да подчертаем, че ако през септември или когато се занимаваме точно с този въпрос, трябва да дадем своето одобрение, резултатът трябва да съответства на взетите решения. За органа и за механизма. Тук говорим за необходимостта да се спазва законодателството. Разбира се, принципът на пропорционалност е част от него. Въпросът за а, плащането на твърда сума сега се сменя с а, шестостепенно определяне на вноските. Щом като те ще бъдат степенувани, трябва много внимателно да се е, приложи принципа на пропорционалност, за да няма изкривяване в една или друга категория. Приспособяването спрямо е, риска е друг въпрос, по който се работи, но не бива да се допуска намеса във вече взетото на първо равнище решение. Същото се отнася и до останалите теми, макар и в различна степен. Затова още днес бих искал от комисията да чуя отговор на следния въпрос. Сигурни ли сте, че вършената в момента работа е изцяло съобразена с решенията взети на първо равнище, като имаме предвид пропорционалността и съобразяването на а, размера а, на вноската а, с а, рисковата експозиция. И не, не искам да чуя прибързани утвърдителни отговори. Да, да, да, да. Не. Друго през септември е, не бива да седнем да разглеждаме предложението и да стигнем до извода, че е, то не струва. По-добре е комисията да се придържа към договореното и решеното. Това е един въпрос, една бележка, господин председател, към която ще се върнем отново през септември. Благодаря. Благодаря. Елиза Ферера, която е докладчик в Сянка по директивата и механизма. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на комисията и секретарията на парламентарната комисия за свършената от тях работа и за установеното с тях сътрудничество. Имам един основен въпрос. И той е свързан с методологията, календара, графика. Ако съм разбрала правилно, има възможност Европейската комисия да приключи своята работа към края на юли. Това е много важно, защото парламентът току-що приключи работата по структурирането на парламентарните комисии. Това ни е първото заседание по темата, а тя е изключително деликатна и ми се иска да не претупваме една такава важна и сложна процедура, без да ни е съвсем ясно какъв ще бъде крайният резултат. Това е първият ми въпрос за календара, за графика. Това е последното заседание на нашата комисия преди лятната вакансия и оставам с усещането, че едва сме започнали да се организираме, нямахме достатъчно време да поговорим с колегите, но не ми се иска самоцелно да препускаме и да спазваме срокове, като ще постигаме резултати, които после ни харесват. Това е интересно, но трудно сътрудничество и взаимодействие, които трябва да осъществим и ми се струва, че решеното на първо равнище в никакъв случай не трябва да се компрометира. Второ, и изпитвам известен дискомфорт, като гледам представените числа. Например, при е, компонента твърда сума и съобразяването е, чрез преизчисляване с риска, не мога да разбера каква е чувствителността. защо имаме точно този множител от 0,8 до 1,2 или 1,5. И виждам, че има промени. Как са моделирани? Каква е разликата? И когато се претегля риска, експозицията при промяна от 60 е, на 50% ще промени картината. В член 11, алинея 1, буква В се казва 10% е теглото на институциите, които имат отношение към стабилността. Аз не казвам, че 10% е много или малко. Просто се питам на какви разчети се опира това число. И какъв ще е резултата от прилагането на вашите коефициенти към моделните институции? Нашето послание беше да се борим с ненужното прекомерно поемане на риск И е, говорихме за риск по отношение на обема, на желанието да се е, разширява дейността, е, да се е, сътрудничи. Какво, каква е връзката между тези показатели, които ни представяте и общите цели, които си поставяме? Аз не поставям под съмнение качеството на извършената работа. Просто питам защо променяте експозицията от 60% е, на 50%. И какъв е резултата от тази промяна? По-нататък малките банки, ако разбирам правилно, като имаме тези 6 групи по размер на плащането, нямам нищо против. Може би е подходящ този подход. Но не може ли според размера да се изчисли риска и да се пренебрегнат останалите фактори? Защото дори и при една малка банка имаме рискови фактори, а и една малка банка може да е, се окаже, че има системно значение за економиката, пък ако щете и за Европейския съюз или за еврозоната. малките банки представляват общо 50% от всички банки, които функционират на територията на Европейския съюз. Така че малки поразмерно, по-отделно, не като група. Виждам, че се променя отношението към междугруповите задължения. В момента се изключват Доскоро знаех, че те ще бъдат отчитани при изчисляването на вноската. Сега научавам, че комисията тези е, задължения няма да бъдат включени. Дали ще е, се отчитат или не, има много голямо значение. Дали е, ще приравняваме към е, статута на банките и други институции. Имам и още конкретни въпроси, може би те излизат извън обхвата на е, днешното ни заседание, но не ми е ясен член 7 е не е 2 в член 8 вие говорите за държавите членки. Тук трябва да го преформулираме, ако ще говорим за банков съюз. Накратко, Смятам, че не сме стигнали до етапа днес да кажем да или не. Аз лично смятам, че ми трябва повече време е, и по-задълбочена дискусия, която със сигурност днес не може да приключи, но така ще се е, гарантира, че няма залутани в е, подробностите да разрушим споразумението по общо политическите принципи на първо равнище. Благодаря. Uh, Благодаря, Лиза. Ясно е, че нашата комисия разбира се, ще се опита да продължи да работи по тази тема. Ще имаме техническо заседание по-късно, но не можем да гарантираме, както Елиза каза, че ще бъдем в състояние да намерим окончателните отговори на всички тези сложни въпроси, но във всички случаи в началото на септември ще направим размяна на мнения, ще обсъдим как да приспособим графиците си, за да може да бъдем максимално ефективни, като същевременно обаче даваме възможност и време на комисията да разгледа релевантните аспекти. И сега давам думата на Кейс Уибон. Благодаря, господин председател. Аз ще повторя това, което каза Елиза. Нашата комисия току-що се сформира. Това законодателство беше изготвено през последния мандат, беше направено набързо и всичко някакси се сви. И трябва да имаме време, като нова комисия, да сме сигурни, че онова, което е договорено на първото равнище, сега в момента вече имаме нови преговарящи екипи. Аз съм докладчик в Сянка би трябвало да направим така, че да можем да се свършим с предишните преговарящи, за да може първото ниво да стане наистина ефективно, да бъде тълкувано гъвкаво. Аз съм за гъвкавост, но предвид това, което чухме тази сутрин би трябвало да имаме някои сигнали на опасения. През следващия етап трябва да знаем къде ще отидем. Има огромен брой други доклади, където това ще се случи. Бих насърчила колегите да дойдат да говорят по делегираните а актове, имаме редица директиви, по които ще се окажем в сходна ситуация. Приветствам прозрачността, приветствам общата дискусия, но бих е, насърчила тогава, когато е, говорим за някои много специализирани неща, е, да имаме писмен доклад, за да може новите членове да разберат тези важни досиета, за да може комисията на Европейския парламент да може да проследи какво става. Днес чух, че от, от комисията, че има три вида отговор, три вида отзвук, за да те трябва да ни ги съобщят, за да може всичко това да бъде включено и отчетено до края на този месец. На мен това ми се вижда малко нереалистично като график трябва да намерим начин да разширим крайните срокове, дори а, януари 2015 година, както сроковете за предложенията на комисията. Обединеното кралство има свои трудности, банковите кредити не са при тях нещата не са гладки. Разбирам, че може би няма да има, ще има по-малко капитал в наличност в по-малките банки, но трябва да сме сигурни, че се спазват изискванията, свързани с първото равнище. Интергрупата създаде проблеми и трябва да се разгледат тези проблеми, за да не се създават опасни прецеденти с други законодателни актове. Моето послание, господин председателю, е, че ни е нужно време. Единият механизъм за преобразуване би трябвало също да получи повече време, за да може да, да, да удължим срока, който беше зададен до края на този месец. Председателя, благодаря. Да, както ви казах, ще обсъдим с координаторите днес въпроса. Сави Голар, благодаря, господин председател, благодаря на комисията за извършеното от тях работа и за първите елементи. Аз оставам с впечатлението, че трябва да намерим а, а, да намерим баланса между това да дадем време на колегите, но също време, но да не се забавяме, тъй като имаме страшно много работа и се опитваме да намерим решение още в началото на септември. Мисля, че за докладчиците това ще бъде възможно. Искам да кажа две неща по същество. Първото нещо, което, ми е важно, което за мен е важно, е почтеността на вътрешния пазар. Интегритета. Трябва да направим всичко, което е а, възможно според нас, а, за да може да а, постигнем равнопоставеност, както за дериватите и до максимална възможност степен да запазим единството на вътрешния пазар, като като се е, осигури циркулиране на капитали. Втория въпрос е свързан с риска. Мисля, че наистина трябва да отчитаме рисковете, а, защото това само по себе си не е единствения елемент. Вида на дейност на банките също е важно. А, по, трябва да имам много, яс, много голяма яснота за датите, когато очакваме да се свърши определена работа. Мариза Матиас от ГОЕ е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за това, че обсъжда с нас този много важен въпрос. Разбира се, в началото искам да кажа, че има огромна разлика между апотеоза, който наблюдавахме преди изборите, тогава когато ние сключвахме банков съюз с резолюция, с директиви и вижте в какво състояние сме сега. Ние смятахме, че споразумението е пълно, обаче се оказва, че едва през юли следващата година можем да видим някакъв някакъв резултат. Преди изборите гражданите е, бя, биваха уверявани, че те няма да платят цената на кризата. Изглежда този процес обаче е много бавен и създава нови проблеми. Ако погледнете критериите за риск рамка за малките банки, мисля, че предложенията на комисията са доста тревожни. Измеренията на банките не са въпрос само на, на, на капитала, а и на економиката на съответната страна и въздействието на тази економика в върху цялата економика на Европейския съюз. В Португалия банката на Спиритош Сантус тя има около 5% от брутния вътрешен продукт на страната. Това е банка, която е много важна за системата, за социалната сигурност. Банковия надзор не е действал добре. Е, сигурна съм, че комисията е проследила въпроса много внимателно. По критериите е, това не е много голяма банка, но там е, системният риск е много голям, защото тя е свързана с голяма част от португалската економика, оттам и за цялата европейска економика. Така че ако говорим за първото ниво тук, трябва да се създаде кредитна линия, която трябва да бъде налична и на разположение, докато се конституира фонда а, идеята е да има достъп до необходимите финансови ресурси, ако дадена банка се окаже в криза. Не знам дали тази кредитна линия би била достатъчна гаранция за гражданите, за да могат те да бъдат уверени, че механизма за преобразуването на банките може да бъде а, приложен, без да им създава допълнителни притеснения. Виждаме загуби от е, милиард евро по време на кризата, които ще бъдат е, покрити от е, дънакоплаците. Председателя, благодаря Свен Дигъл. Първо, благодаря на комисията за това, че дойде тук и че ни представи как стоят нещата. Е, мисля, че работата, която ще трябва да извършим в този мандат, ще бъде свързана с разглеждането на делегираните актове и мерки по второто равнище. Е важно парламентът да приеме тези неща сериозно, защото тези делегирани актове ще определят разпределенето поне на 70 милиарда евро през следващите 8 години и а, 55 от тези милиарди в еврозоната. Това е много голямо решение и парламента трябва само да каже да или не. Именно за това а, това трябва да бъде прието много сериозно. А, ние работим в една по-широка среда. МВФ а, отбелязва, че най-големите банки в еврозоната имат 200 милиарда евро само в еврозоната. Ние сме много големи, не можем да си позволим банките да се провалят, защото да не могат да очакват, че те ще бъдат извадени от кризата. Следователно, трябва да се види колко е, се е повишила цената на финансирането и трябва да се види а, и да се предотврати влиянието на пазара. Големите банки непряко са субсидирани. А, и предвид това е много важно този принос към фонда да бъде пропорционален на риска, така както си се изисква по закона и да няма а, непреки субсидии, които да бъдат твърде големи и да доведат до фалирането на банки. Разглежда служение и работата на експертната група. Аз съм много изненадан ден от това, че риска ще бъде между 0,8 и 1,5. Тоест, това е с малко по-малко от множител 2. Между банките, които са в най-високата рискова категория и онези, които са в най-низката категория. Не трябва човек да е велик економист, за да разбере, че в някои банки модел е много риско, с много краткосрочно финансиране, докато другите са с скучен модел. В FTIC е разликата от 1 към 18, не 1 към 2. И затова се питам защо комисията до този а, момент работи о, а, с маржа 0,8 до 1,5. А, коригирането на риска, както каза докладчика, а, не отразява а, онова, което е в закона. В а, подробностите има някои проблеми, които според мен са много важни. Аз а, е, съмнявам а, а, по въпроса за дериватите и позициите им. Те водят до нови рискове и това би било полезно отново за по-големите банки и ще бъде в ощърп на малките. Зависим много на въпросите на МРЛ. Аз чух от вас, от комисията, че в момента работите по този въпрос и имате планове. Ние се съмняваме обаче, че свързаните с риск активи би трябвало да имат голяма тежест, защото в индивидуализираните модели риска е доста съмнително отразена. По Питер, Питер Зиман работи много а, по схемите за институ, институционална защита. Това е отчетено в закона и в директивата. Но в предложението за делегираните актоди, обаче това е включено като много нисък процент. Това означава, че искат от банката да внася два пъти за, за страховка. Именно за това аз бих препоръчал на комисията да се откаже от логиката на най-малкия общ знаменател в Европейския съюз, вноските трябва да отговарят на риск, множителя трябва да бъде достатъчно висок и да трябва да се отчете, че банките са твърде големи, за да може да им се позволи да фалират. Благодаря, Уолф. Благодаря, господин председател, Благодаря на комисията, че е, представи е, предложението. Някои от е, новите членове се опитват да наваксат с документа и с информацията. Има много разнородна дейност, която се извършва около това законодателно предложение и нещата продължават доста и ще продължат дори и по време на лятната почивка. Не знам дали органа по преструктуриране трябва да бъде предвиден само за еврозоната, но, е, а, а не и за държавите членки извън еврозоната. Е, гледам точка четвърта, където се говори за факторите за допълнителния риск. Като чета се опитвам да видя какъв е анализът на модела и на ам, създаването на тези а, е, отделни тежести в а, системата. А, Ам, опитвам се да, да видя дали има някакво економическо предимство. Според мен ще има економическо предимство за по-големите банки, за сметка на по-малките банки. Ето защо ще помоля, ако е възможно, да има някакви а, доказателства, които ни представи комисията, как е стигнала до тези а, коефициенти. А, могат ли да кажат каква е економическата основа? на която са стъпили. Искам да видя кои експерти а, са предоставили а, изчисленията, какъв анализ е използван, какви са заключенията които са направени. Все още е, не сме стигнали до окончателните заключения, свързани с тази директива. Може би това ще стане през септември. Когато видим допълнителните е, рискови фактори като цяло, дали това е изчерпателен списък, е, който засяга еврозоната и страните от Европейския като цяло, дали е взет, е, взето правителството от база, или са взети предвид международните е, стандарти в еврозоната, има дефлация, безработица, която се задълбочава и може да се стигне до катастрофални последици за някои банки. Този фактор отчетен ли е тук? Ако не ще се стигна е, до една от клаузите, е, заложени в директивата, клаузата за предвидим риск. Но такъв тип риск, такъв непредвидимите рискове не са отразени в текста. Благодаря. Новия докладчик в Сянка от НП по темата за от ЕНП по темата за МЕП, господин Вебер. Съвсем кратък ще съм, защото доста въпроси бяха вече зададени. Ам, Става въпрос каква е сумата от банките, която се плаща като вноска, вноска и каква е сумата свързана с изчисленията на риска. Разликите могат да са големи. Става въпрос за някои критерии, които трябва да бъдат заложени. Трябва да има, разбира се, обосновка на аргументите, но нещо такова не сме видели до сега. Ще се спра на някои неща. Става въпрос за следното, когато говорим за нетинг, за ем, дериватите. Ем, Предвижат се рискове, свързани с някои видове банки и нетинга не трябва да се ам, изважда. Ам, в вашето предложение допускате да има вътрегрупови пасиви на определени банки и те да бъдат признати, но при други банки не ги признавате. Защо ам, не сте уточнили а, тази а, дефиниция за вътрегруповите пасиви или да сте възприели тази дефиниция от а, ЕМИР законодателството? Така проблемът автоматично ще се а, премахне. А, и няма да се създава нова форма от групови пасиви, която да бъде въведена в текста. Защо не е предвидена възможност да има насърчителни кредити за малки и средни предприятия и те да бъдат мерени по друг начин? и за такива кредити се крият повечето, че и банки, които смекчават риска с представителя на италянското председателство обсъждахме възможността да се улесни достъпа на МСП до кредитиране, а тук проблемът отново се задълбочава. Няма да се спирам на някои неща, които вече казаха колегите, но е, честно ще ви кажа, че това, което ни представихте днес, не е, увеличи нашата мотивация да приемем такъв тип предложения. Има нужда от допълнителни действия. Благодаря, Маркос имаме възможност за спонтанни изказвания, максимум е, две минути за всеки оратор. И а, след това искам да дам и на комисията поне 15 минути, за да даде отговор на многото въпроси. Така че ще приемам въпроси до 12 и 15. Корин Малц. Благодаря, господин председателю. Като цяло мога да се присъединя към казаното от докладчиците и координаторите. Мога да кажа, че съм от разочарован от това, което беше представено. Аз съм на мнение, че предложението не представлява добра основа за взимането на окончателно решение. Ще се спра на две неща, защото така или иначе ми давате само две минути. Ще се спра на два въпроса, които са много важни за мен. На първо място темата свързана с риска. И така, сумите свързани с риска трябва да бъдат увеличени в зависимост от големината на банките. По-големите банки, разбира се, трябва да платят много повече от тази обща сума или тази единна ставка, която се предвижда за всички. Рискът не, може, не бива да довежда до, до това проблемите в големите банки да бъдат компенсирани от малките банки и друга тема, която искам да, да засегна и това, което вие предлагате като фактор, свързан с общите, размер на общите активи и нивото на риска собствения капитал плюс коефициента за покриване на ликвидността, те трябва да бъдат по-добре отразени и необходимо е тези аспекти да бъдат преработени. Сега спирам, защото председателят каза само две минути. Perfect. Genau. So next speaker, Peter Simon. Петър Зимон е следващият оратор. Много неща вече бяха казани. Само две неща ще спомена. Първо, това, което господин Балц каза и другите колеги. 10%, 10% за системната релевантност. Това е смешно. Защо играем този театър? Защото а, фалита на някои банки разклати цялата финансова система и вие говорите сега за 10% системна релевантност. Само не говорим тук само за тези банки с системните проблеми. Необходимо е да обсъдим този въпрос спешно. На следващо място да се вземе предвид факта, свързан с нивото на риска. Това е нещо, което също беше обсъдено. Допълнителните обезпечителни системи. Има в Австрия, в Италия, в Германия, но в тези системи не се предвижда това на такова ниво, че да се гарантира стабилността. Вие сте заложили 20%. Те са смешни. Когато погледнем по какъв начин в миналото, по време на кризата, тези институции са се справили с проблема. Ами никак не са се справили. Така че трябва да има друг начин ам, за извършване на оценка на риска. Когато говорим за кредитиране от банките и когато има трети банки, как се, как се изчисляват и тяхното участие в риска, защото точно тези големи банки, които стоят за малките банки, когато има криза, разклащат финансовата система. Ди, Ди благодаря. Господин Димази сега има думата. Благодаря. Дебатът, с който се занимаваме е многократно, посочва и друг неразрешен проблем. Говорим винаги за системна релевантност и а, трябва да помислим и за това, а, защо в системата, в която има разграничаване между а, банките, а, не се прави. А, стъпка напред. И защо трябва да има системна релевантност за такъв голям обхват? Относно модела за вътре ам, банкови е, институции. Е, има много институции, е, които имаха проблеми с е, ликвидността, не са отразени в този модел за вътребанковите пасиви. Трябва да се види защо сериозните банки и най-вече в сектора на Шпаркасе в Германия, защо се взимат пред те се взимат предвид, а големите банки, които ни вкараха в проблема, им, излизат извън обхвата. Искам да чуя мнението на комисията. Thank you, Sir Toyer. Благодаря, господин председател. Мога да се присъединя към вече казаното от колегите до сега. Смятам, че темата свързана с пропорционалността от една страна, а има и от друга страна друга тема, свързана с конкурентоспособността 300 милиона евро, а не 400 или 500 милиона евро са а, предвидени. Има ли анализ на конкурентоспособността? Има ли оценка на а, въздействието? ам, дали ам, е, в този фонд няма да се стигне до непропорционално участие на отделните банкови институции. Рисковата адекватност трябва да бъде свързана не с големината на банките, ами това е един въпрос към който трябва да се съвърже и въпроса за изчисляването на вноските. Друг е въпросът за показателите. Както и колегите Вебер и Симон вече казаха, и колегата Балц, необходимо е да се извърши оценка на въздействието, свързана с конкуренцията, така че вече да се заложи една здрава основа и да можем да вземем окончателно решение. Даната Хюбнер. Доната е don't worry. Аз съм Данута, но и Доната не е лошо. Благодаря. Имам някои предложения. Първо за малките банки и механизма. Повечето колеги се тревожат, че малките банки ще бъдат принудени да плащат за големите. Но можем да си представим една малка банка с преференциално отношение към нея. Също може да се окаже рискова. Затова въпросът ми е дали тези преференции ще бъдат оттеглени, ако тя се окаже рискова. Изобщо, как е, ще се отнасяме към такава ситуация? И второ, бизнес модела, който е важен фактор за определяне на риска. Различните бизнес модели не са непременно свързани с различни равнища на риска, но в зависимост от начина по който се определя модела и преминаването от по-рисков към по-низко рисков бизнес модел също е свързано с разходи. Ще прояви ли гъвкавост системата, за да отрази тези разходи и да отчете, че все пак банката смяна модела, сменя модела, за да премина към по-низков разход? И за ЕБВР, предвиждате ли и други потенциални бъдещи членове на органа. Благодаря, господин Хокмайер. Съвсем накратко, последващ уточняваш въпрос. Говорим за големи банки и малки банки. Важно е големите е, банки, които поемат малък риск, да не плащат за малките банки, които поемат голям риск, защото това се случва в действителност. И разбира се, малките е, банки, които никакъв риск не поемат, не би трябвало да е, плащат за големите банки, които поемат малък риск. Това е принципа на пропорционалност, както го разбирам. Ние не говорим за това дали е добро законодателство или лошо. Прието е, не го коментираме. Според мен е предимно добро, но то е резултат от много компромиси, е, които бяха в името на разнопосочни цели. И сега комисията трябва да следва строго мандата си, без да излиза от него. Според мен съществува риск комисията да го надхвърля. Голяма част от е, дискусията се въртеше именно около това и според мен е добре да има едно последващо заседание още в началото на септември, преди комисията да представи своя окончателен вариант. Така тези, които е, искаме да се задълбаем още повече е, в е, подробностите, да можем да го направим. Не всички ще го направят, не всички могат или искат. Една минута, Свен, не повече. Не три секунди ми трябват. Искам да информирам колегите, че подобни разисквания се организират и по пропорционалността в приятите насоки за интегрираната политика. И там трябва да внимаваме, защото имаме в рамките на Европейския банков орган същата дискусия, когато говорим за механизма при тях. Благодаря. Мисля, че ще имаме възможност да продължим тази дискусия в началото на септември. Ще го обсъдим с координаторите, но сега мисля, че трябва да дам думата на комисията. Много ни е интересно да чуем какви са вашите отговори. Доста разнообразни въпроси имаш. Благодаря ви много, господин председателю. Мисля, че разнообразието на становищата показва, че няма една единствена истина. Комисията ще проследи дебата максимално открито, прозрачно всички групи работят и техните документи ще бъдат раздадени на а, депутатите. Има няколко начина за изпълнение на мандата. Мандата не определя всичко до последната запетайка как да се действа. И наистина, да, разбира се, трябва да има някои компромиси, по които трябва да се вземе решение това, което ние смятаме във връзка с предложението, което аз отразих, което всъщност сега, по което сега в момента се работи, то да отразява предписанията в новия законодателен акт. Но а, тъй като вие говорихте пръв, ще говоря аз първо. По въпроса за пропорционалността, напълно съм съгласен с последното, което казахте вие. Именно точно това се опитваме. Няма никаква причина, поради която а, малките банки трябва да плащат за големите и защо малките банки, ако поемат рискове, да бъдат защитени ние предвиждаме една система за едни общи суми, искам да кажа на госпожа Матио, Спирито Санто в никакъв случай не е малка банка. Малка банка е под 300 милиона, докато Спирито Санто е над 80 милиарда, така че тя в системата се третира като голяма банка. И основното Основното предположение е, че малките банки не трябва да а, вредят на системата. По тази причина и поради това, че те са малки, и нямат а, фондовете, които големите банки имат и не могат а, да правят а, такива изчисления, ние предлагаме тези еднократни а, определени, фиксирани суми а, във връзка с казаното с господин Волф за еврозона versus а, не еврозоната. Това, което ние решихме да направим, съгласие с парламента да увеличим и да разширим режима за целия Европейски съюз. Това са делегираните актове на ЕБВР и това да бъде приложено в банковия съюз, а именно единия механизъм за преобразуване, макар че парламента не а, не, не се произнася по прилагането на закона за МП, е ние все пак работим в единен пазар и това е една система, в която делегираните актове съдържат повечето елементи, така че голяма част от е, единия пазар и банковия съюз да не може да се отклонява от това, което трябва да се прави. Така че въпросът е свързан и с въпроса за фиксираната сума. Това е основен въпрос. Има специална разпоредба в документа, който ви беше раздаден, че ако се смята, че националните власти могат да направят така, че една държава, една банка да излезе извън системата от фиксираните суми и да излезе от категорията на тези банки, тогава те имат право, пълното право да бъдат подложени на процедурата за банковете. Ако сте банка с висок рисков профил, вие подлежите на оценка на риска. От друга страна, пропорционалността за големите банки, ние можем много да говорим за различните тежести, които се придават на различните фактори, но едно нещо е важно, защото ако се повиши нещо, друго трябва да се намали. А, всичко се а, събира, докато се постигне 100. И основният въпрос е относителното тегло на отделните блокове, на отделните елементи. И а, начинът по който се определя това тегло, както обясних, е а, провизорен. Аз не казвам, че играта трябва да приключи в, в края на април, на, в, в края на юли ще приключим с, с заседанията на групата. Те бяха до, те бяха 8 на брой, на всички присъстваха хора от секретарията на вашата парламентарна група и смятаме, че от техническа гледна точка нещата ще станат ясни, но както казах преди, това няма само един начин да се прилага директивата. Ако имаше само един начин, тогава нямаше вероятно да ни нужен делегирания акт. От друга страна, както казах, за много големите банки. Чух хора да казват, че 10% е абсурдно. Трябва да отчитате, че ние не обсъждаме а, кои банки трябва да бъдат преобразувани, кои не. А ние обсъждаме какво е а, нивото, към което се насочваме. Така че а, има граници, над които ако ням, имаме система с е, неограничени фондове, е, би трябвало да се въведе е, риск от едно и половина, за да може да се спаси Deutsche Bank. И, или трябва да се намали всичко пропорционално. Т.е. ако има един неограничен рисков фактор, това няма да бъде приложимо, защото ние работим с едно определено целево равнище, което е различно за всяка всяка година. А това означава, че множител от едно и половина за Deutsche Bank отговори, а, отговаря на приносите в този фонд, но този множител не е същия за една средно голяма или относително малка банка. Това е защото първият компон, компонент отразява размера на банката. Може да искате да отчетете размера три пъти, но аз а, не а, наричам това пропорционалност или съразмерност на директивата. И да приключа с бележките на господин Хакмар, ние се опитваме да придърж, се придържаме към директивата. Естествено, ще може да се проведат повече дискусии през септември. Няма да затворим и да запечатаме всички врати и прозорци, но а, а, има насоки, които ни бяха наложени на първото равнище е, това е проблем и за вас и за нас, но така стоят нещата и не виждам защо да не можем да се договорим за нещо, което е разумно. То никога няма да бъде идеално, винаги ще има някой, който няма да харесва едно или друго, но а, ние трябва да имаме система, която да е справедлива по отношение на директивата. Това е, е позицията на комисията, е, че трябва да се отчетат и идиосинкразиите на различните държави членки. Това не е позицията на държавата. Има нещо, което трябва да се приложи за всички в системата. По другите бележки на госпожа Ферейра, Говорих вече за крайния срок в края на септември. Ще обсъди в началото на септември допълнително неща, но комисията ще поема отговорността си в края на септември. По съвсем валидни причини комисията влага много усилия усилия по работата с, дел по делегирания акт. Имаме вие имате право да кажете да или не на нашите предложения, може да разглеждате това като специален случай с, с допълнителни възможности, с допълнителни фактори и играчи, образно казано, които могат да бъдат включени. Мисля, че говорих вече за 10%, които вие споменахте за взаимовръзката. Мисля, че обясних също така защо размерът е в сърцевината, в корените на проблеми, Използвайки мултипликативния подход, е, очевидно е различно е, въздействието на множителят за едно голямо дружество и малко, защото всъщност може да не се отрази адекватно риска. Компании, които поемат рискове, трябва да платят е, повече, защото се прилага един множител на една по-широка основа. Защо а, направихме това намаляване от 60 на 50, това искаха членовете. Ние смятахме, ние вярвахме на предишното предложение, а, в което се говореше, че тежестта на финансирането е твърде ниска. А, например, в случая с Дексия разгледахме този случай. Е, ние смятаме, че това трябваше да означава по-малко тегло. Трябва да се разгледат и приходите, активите в балансовия отчет и да се намали теглото на IPS. И в крайна сметка да се реши а, и да се намери нещо, което максимално добре отразява разнообразието на рисковете. Малките банки могат да бъдат системни. Да, това наистина е така. Ако те са малки, ако поемат рисковете по формулата, тогава те, е, из, те теглят от фиксираната сума. Във всеки един момент, в който виждаме, че една банка не е в рамките на средния рисков профил, тогава тя бива извадена от системата на фиксираните суми. Относно вътрегруповите пасиви и нетирането на дериватите, това е един много сложен въпрос. Някой от вас каза, че трябва да се придържаме към вече одобрените методи за изчисляване и беше тази въпроса защо не сме приели вече съществуващата ам, дефиниция. Нямаше а, как, защото нещата не са идентични. А, има въпроси, разбира се, и са свързани с дериватите. Има и проблеми. Те, разбира се, са рисков инструмент. Трябва да се вземе предвид и разликите в четоводните е, системи. Това е един въпрос, който още не е назрял, за да може да се поеме в някаква определена посока и това не е отразено съответно и в документа. Но както виждате, ние сме отразили до голяма степен различните виждания на държавите членки, но текст още не е окончателно изготвен. Има и друг въпрос, който трябва да бъде взет предвид. Ако не се приспаднат вътре груповите пасиви, съгласно формулата, значи тогава има двойно счетоводство. Банките плашат два пъти за едно и също нещо. Трябва да се намери начин, за да се разреши този проблем, да се съвмести този въпрос Ситуацията се осложнява, като си има предвид, че има национални дружества извън Европейския а, съюз и а, те а, е, трябва всъщност да дават и двоя принос към фонда за преструктуриране на банките. Нетирането навътре груповите пасиви е нещо, което трябва да бъде разгледано допълнително. Казах, че секретарията сътрудничи през цялото време и разбира се и за напред ще е така. Госпожа Гонор. Този въпрос за интегритета на вътрешния пазар, пазар това е, ни занимава твърде много. И това е причината, преди която ние е, вложихме много дефиниции е, и правила в е, делегираните актове. Това е предимство на парламента, но и на вътрешния пазар. Банковия съюз работи с правила, които се прилагат по отношение на всички. Сега по въпроса за риска, както казах, всичко това зависи от размера. Трябва също така да се вземат предвид всички етажи. И в противен случай се получава една, абарантна аберантна система, една отходняващата система. И всъщност тогава, ако това стане, ще трябва да се намалят приносите на всяка държава. Кредитните линии са нещо, което не е в ръцете нито на комисията, нито на парламента, така че може би господин Падолан ще щеше да отговори по-добре на този въпрос. Доколкото разбирам, държавите членки постигнаха значителен напредък в еврогрупата, но по тази причина не трябва да бъркаме. Ние имаме система, вече не си спомням кой каза, имаме система, която ще бъде въведена през, край, през юли до година. Именно за това беше създаден парламент. Директивата беше предназначена за да се създаде една по-жилова, по-издържлива система за бъдещето. За миналото имахме EQR, имахме тъй наречения стрес тест и а, това а, сегашните проблеми всъщност се решават с инструментите от миналото, но това е вече въпрос на компетентност. Господин Гигол, да, е, мисля, че отговорих редица от вашите въпроси вече. Сега по въпроса за субсидиите, непреките субсидии за по-големите банки, това е една от причините, поради което комисаря Бърния предложи структурната реформа която от парламента ще трябва да обсъди. Ни очакваме е, какво ще се случи. Аз обясних въпроса за тавана и за пода за теглото на риска. Редица от вас е, говориха, че някои а председатели казва, преводачите ще спрат да работят, така че ако обичате да приключите. Извинявам се, казва оратора на онези, на които не отговорих. В момента по претегления риск трябва да се даде възможност да се прецени претегления риск не, е, не е свързан с риска, който банките свободно манипулират. Ние говорим за системата в бъдещето, в които оценките на претегления риск за банките а, е, в еврозоната ще бъдат обект на пряк надзор на ЕЦБ или под непряк. Това ще бъде под шапката на е, Европейския съюз. Така че ако смятате, че системата за претегления риск е ненадежна, трябва да се намери по-надежна система. Трябва обаче да намерим начин за поемането на рискове. Е, и това не е чак толкова лош термометър, който да покаже каква е температурата на пациента. Извинявам се на онези, на които не отговорих. Мисля, че а, Отговорих на това, което каза господин Фелдер, господин Бълс, 10%. Може би последна дума за IPS. IPS обикновено обединява малките банки и те а, се облагодетелстват от а, отношението към малките банки. Всъщност ние говорим за това какво може да се направи по този въпрос с големите банки. Според мен това придава само относителна стойност на IPA, защото се предполага, че малките банки имат възможност да спасят големите. Това се прилага на първо равнище, теглото около 20% от рисковия фактор, което е значително. Не говорим за нещо а, незначително, говорим за риск за, за финансиране. Ще потвърдя, че до голяма степен това е добър начин за отразяването на допълнителната сигурност на тази система. Благодаря, господин председател. Thank you. Благодаря, господин Гарсон. Е, смятам, че дискусията беше много интересна и тя ще продължи в бъдеще. Сега за 5 минути е, ще прекъснем заседанието и след това на техническо ниво предстои друга дискусия по тази е, тема и редовното заседание на парламентарната комисия ще бъде е, възобновено в 3 часа след Благодаря ви.